Dear colleagues, Уважаеми колеги, извинявам, че закъснях, но време е да започнем. Ще започна с нещо, което не обсъдихме вчера, а именно за междуинституционалните преговори. Най-напред искам да ви уведомя за закона за храните. На 27 януари имаше трилог. Говорихме за главата за официалните контроли. Въпросът ще бъде в последствие също дискутиран. На следващо място националните тавани за замърсители от горивни инсталации. На 26 януари ще се, се раз, раз, разиска въпроса и двамата законодатели се стараят да намерят обща позиция. Последните въпроси използване на земята, преоборудване на, и, на двигателите. Опитахме се да постигнем споразумение, но парламентът и съвета не успяха да го постигнат. Приключването на разговорите ще последва споразумението с по-доброто законодателство. На следващо място пътните превозно средства и намаляване на техните емисии. На 19 ноември започнаха преговорите. През декември и януари имаше официални консултации на политическо равнище между парламента и трите институции. Е, опитахме се да, полу... да постигнем споразумение, но е, според член 5, член 5 беше проблематичен, той се отнася до делегирането на компетенциите. Това е за момента. На следващо място, това са съобщенията на председателя, точка 14, относно препоръките на координаторите. Препоръките ги имате електронно, ако нямате възражение, те са одобрени. А сега може да преминем към същината на дневния ред, а именно обмен на мнение с господин с изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. Всяка година имаме този обмен на мнения. и ще обсъдим днес работната програма на агенцията за 2016 година. Е, тя се основава на стратегията от 2014 и 2015 година. <clears throat> Давам веднага думата на директора за неговата презентация. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да бъда сред вас и да споделя своите идеи с вас. Искам да подчертая, че ние работихме много добре с вашата комисия, Комисията по околни въпроси през последните години. Работихме добре и с секретарията в подготовката на различни досиета. Работихме тясно с е, господин Ферия, който е лицето за контакт с нас и в разговорите и работата участваха професор Хенике и професор Скулас. Искам също така да прочертая, че работихме с докладчиците и докладчиците в Сянка и ги подкрепихме в, техните, в работата по техните доклади. Освен това, Работихме и с ТОА, е комисията, която се занимава с научните изследвания и с ЕФСАС и подготвяме посещение на вашата комисия в агенцията. Така че имаме много добро сътрудничество и то се развива в много положителен дух. Работната програма 2016 е третата програма, която се основава на една многогодишна стратегия. Защо имаме последователност тук. Две са причините. От една страна имаме една многогодишна програма, която съответства на политиката на институциите и е, тя всъщност е в контекста на седмата програма за екология. Работи много тясно и имаме много добър диалог с всички ключови заинтересовани страни, държавите членки, парламента и комисията. Искам да се спра на три стратегически области. Най-напред подкрепата за прилагането на политиките чрез навременни и целеви и но предлагане на информация. <clears throat> много голямо внимание отделяме на прилагането на политиките. Мисля, че наистина тук вие може да ни помогнете, както и ние на вас и на други институции. На следващо място искам да подчертая областта, която е свързана с дългосрочния дневен ред на Европейския съюз 2300-2050 година дневния ред. Ние наричаме е, този тази област подкрепа, научна подкрепа за енергийния сектор. И на трето място съсредоточаваме се върху областта, свързана за обмян, обмен на знания и разширяване на научния капацитет. Работим с държавите членки, с заинтересовани страни 10 хиляди хора идват в агенцията за структурни а, срещи в различни области, така че тук нашата роля е ключова. Когато погледнем нашата, нашите основни дейности, искам да се спра на следното. Що се отнася до докладване на общностното, по общностното законодателство, свързано с климата и околната среда и устойчивостта, трябва да кажа, че ще поддържаме по-нататък изследванията, свързани с чистотата на въздуха. Това е много важна тема. Тя винаги е била обсъждана през последните години. И това е естествено, защото населението е много загрижено за замърсяването на въздуха. Това е стресов фактор е, и застрашава здравето на населението в Европа. Така че ще продължим да работим върху чистотата на въздуха. На следващо място ще работим върху биоразнообразието и природата, опазването на природната среда. <clears throat> Ние проверяваме законодателството, свързано с директивата за местообитанията и птиците и всички свързани директиви, естествено ще продължим да работим и в тази насока. Не е изненадващо, ако кажа, че работим и върху транспорта и връзката с околната среда. Ще продължим да работим върху съответните документи и ще предоставяме съответната информация, за да може дебата да се развива разумно. Естествено, ще продължим и ключовата си работа в областта на климата и енергетиката, тъй като този дневен ред се развива много бързо. Е, чистотата на водите и качеството на водите, това е също нещо много важно, което се ползва с огромно внимание. То е свързано с зелената економика, адаптирането към промените в климата, така че това е също тема, с която ще продължим да се занимаваме много активно. Освен това, ще продължим да, из, из, да разширяваме базата си по отношение на програмата Коперник. Ние сме отговорни за тази програма, работим с държавите членки и се опитваме да популяризираме резултатите, които които е, произвежда тази програма, резултати от многото инвестиции в държавите, от, от страна на държавите членки. Освен това, ще продължим да подкрепяме общия дневен ред, включващ кръговата економика и целият пакет, е, който бе прият през декември. Имаме редица доклади през последните години, които зададоха посоката за развитието на кръговата економика. От една страна това, от друга страна ще работим и за, по въпросите за енергийната ефективност в рамките на Европейския съюз, но по-скоро на равнище държави членки, за да може да им покажем какво се случва в тази област ние <clears throat> тъкмо приключихме изготвянето на един документ, който се занимава с вида, знания и индикатори за докладване трябва да бъдат въведени, за да може да се следва този пакет за кръговата економика. Работихме и с Евростат и също така е, предстои сътрудничество в тази насока с Евростат. На следващо място ще се занимаваме с пакета за климата и енергетиката. Тук правим разлика между три основни елемента. Най-напред това е енергетиката, е, това е, е дневния ред 2030 година на Европейския съюз за климата намаляването на, пар, на емисиите от парниковите газове. На следващо място възобновяемите източници. Ние следваме развитието в държавите членки и в Европейския съюз. Продължаваме да популяризираме идеята за енергийната ефективност до 2020 и до 2030 година. <clears throat> Освен това работим и върху адаптирането на равнище Европейски съюз, но също така и на равнището на националните политики и стратегии. Опитваме се да създадем една платформа, посветена на адаптиране към а, климатичните промени. Така държавите членки ще могат да се получат взаимно от собствения си опит. И на следващо място градоустройствата, э, стратегиите за градоустройствата. Това, тази стратегия набира скорост. Ние също смятаме да окажем подкрепа тук. На следващо място. <clears throat> Ясно е, че ние тази година в сътрудничество с други партньори ще мислим за дневния ред след Париж в, в отношение на климата. А, какво означава за нас това голямо споразумение от Париж? И е, трябва да видим какво, какви ще са последствията за нашата работа от, тази, от това споразумение. И на следващо място Енергийния съюз. Това е една голяма рамка, що се отнася до енергетиката и климата на Европейския съюз. Тази тема също изисква голяма подкрепа по отношение на научни изследвания и информация. И сега, на следващо място, работата за природните ресурси, природния капитал. Природният капитал се разглежда все повече като основа за зелената економика. Е, говорим тук за економика, основана на биомасата, на биогоривата. Е, тук са необходими иновации, но и инвестиции. От наша перспектива, ако искаме да говорим за природен капитал, и за е, решения базирани на природния капитал, трябва да разберем природната страна на това равенство. Иллюзия е да мислим, че ще имаме такива решения, ако природния капитал се подкопава и биоразнообразието не се защитава. Така че ние а, работим върху тази връзка. <clears throat> Освен това, искам да подчертая, че когато става дума за зелената економика, говорим и за синята економика. Ще продължим да работим върху е, анализа на екосистемите, на моретата и океаните, и ще допринесем, надявам се, за развитието на синята економика. Следващият пакет. Реакцията на целите на Европейския съюз за развитие, за устойчиво развитие. Това е много важен дневен ред, особено що се отнася до индикаторите и научните изследвания. Този дневен ред ще се развива тази година на равнище институции. И ние естествено имаме амбицията да допринесем за уточняването на индикаторите тук. На следващо място На фона на цялата политическа ситуация днес искам да подчертая, че подписахме нов договор с Генерална дирекция НИЕР. Става дума за източното и южното партньорство. Е, както знаете, Южното партньорство включва Средиземноморието и страните отвъд него. Всъщност това е регион, където има сигнали, където всички сигнали за сътрудничество са добра новина. Искаме да защитим едно успешно сътрудничество едно с е, средиземноморските страни. Защото и тази, и околната среда там е също много важна. Това е много важна база за една жива економика в Средиземноморския регион. И тук имаме нужда от сътрудничество с всички партньори от региона. Изготвили сме план за действие за Средиземноморието. Той се основава на нашия опит, е, с, с, с опит от работата с страните от региона. Сега за източното партньорство. Работим с 6 страни от източното партньорство в светлината на европейския дневен ред, паневропейски дневен ред. Очакваме организиране на конференция на министрите в Батуми, посветена на геологичните въпроси, въпросите свързани с климата. Ще продължим тази работа през следващите години. И на последно място, основен елемент е популяризиране на информацията, която изготвяме ние. Миналата година вие подчертахте именно е, нуждата от по-добра комуникация, комуникация от наша страна. Ние сме направили много презентации пред институциите и в държавите членки и мисля, че това наистина създаде един, една по-добра мрежа и един по-добър подход и достъп към знанието, което предлагаме за формулиране на европейските политики. По отношение на подхода, ще продължим да се съсредоточаваме върху ефективност и сътрудничество укрепихме през, последните години през последната година и половина, две години, сътрудничеството си с Евростат, с съвместния изследователски център, с Хоризонт 2020. Милиарди от евро са инвестирани в изследванията и сега очакваме плодовете от тези изследвания и очакваме да ги интегрираме по по-добър начин в нашата база знания. Естествено, работим и с генерални дирекции климат и енергетика. Опитваме се да имаме един хоризонтален подход, един омрежаващ подход, който да обхваща всички главни дирекции и който да предостави едно чувство за обща отговорност към европейските политики. Мисля, че това е в духа на сътрудничеството, но също така и в духа на ефективността, към която всички ние се стремим. Искаме в крайна сметка да използваме по-добре нашите ресурси. Също така много важно за нас е мрежата от сътрудничество а, с а, организации и страни. Ние тук се съсредоточаваме върху сътрудничество, което да е двупосочно. Ние не искаме само да използваме информация от е, заинтересованите страни. Напротив, ние искаме да знаем, че това, което правим ние, нашите резултати се вливат в националните дневни редове и също така допринасят за, разриша, за разширяване, увеличаване и укрепване на техните научни капацитети. Е, това ще продължим да го правим през следващите години. Що се отнася до сътрудничеството с парламента и особено с вашата комисия, Комисията по околна среда, както казах, посещението в агенцията е един ключов момент. Надявам се то да допринесе с едно по-добро разбиране за начина по който може да си помагаме. Шест пъти в годината поне говорим, работим с професор Скулус и професор Хенике, които представляват парламента. И е, това сътрудничество ние много го ценим. В заключение, искам да спомена някои неща, които очертават нашата бъдеща работа и предизвикателства. Е, когато развиваме политическия дневен ред, искам тук да подчертая кръговата економика. Ние сме много мотивирани да работим върху кръговата економика. Климат и енергетика – това е пакет, който във всички случаи ще изисква допълнителна работа и допълнителни ресурси, тъй като това е една област, която ще се развива и в бъдеще. Важно е политиките да бъдат ефективно приложени в държавите членки. Тук също е, по, също е важно и по-доброто законодателство. Искам да кажа, че последни, през последните години увеличихме със 7% постовете при нас. Мисля, че никой не може да каже, че ние сме разхищавали средствата по този, в този смисъл. Напротив, ние винаги сме, били, сме се старали да, да сме ефективни и ефикасни в нашите усилия и работа. На моя език казваме, че все още има олио в супата, сега обаче олиото свърши и започваме да ядем самата същина, да черпим същностните ресурси. Е това е не защото ние искаме просто да сме любезни към институциите, а просто защото смятаме, че това е много важно за Европа, за, Европа, за обществата в Европа и економиките в Европа. Искаме да се справим заедно с предизвикателствата на 21 век и смятаме, че нашите инструменти са правилните да ви предложат информацията, от която се нуждаете за справянето с тези предизвикателства. А сега с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Те могат да бъдат и по-специфични. Благодаря ви сърдечно, благодаря за направеното изложение. Веднага ще започнем като дадем думата на господин Фария, нашият колега за връзка. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Брунингс за неговото идване пред комисията. Не само ви благодаря за това, че сте тук, но и ви благодаря за прекрасната работа, която вършите от доста време в агенцията. Нашите отношения между Комисията по околна среда и агенцията са много добри и освен това информацията, с която разполагаме от държавите членки, показва, че те са много доволни от работата ви. Трябва да ви кажа, че аз бях много впечатлен от качеството и обхвата на вашата дейност. Аз, а и всички ние тук вярваме, че агенцията е източник на много важна информация в областта на околната среда и за това има премного доказателства. Вие сте много важен орган на Европейския съюз и това стана ясно и от изложението ви. Вие помагате на Съюза да разгърне своята политика в областта на околната среда. И споменахте предстоящото посещение на агенцията. Такова е необходимо. Мисля, че то ще обогати всички ни. Не бих искал да отнемам много време, но ще се спра на някои въпроси, които и вие засегнахте по време на изложението си. Като начало, няколко питания. Както знаете, Парижското споразумение за пръв път предвижда глобална цел да се остане на ниво под 2 градуса увеличение на световните температури, като е поет ангажимент и за допълнително намаление. Ето въпроса ми. Каква ще бъде ролята на агенцията? за изпълнение на политиките и постигане на целите в тази връзка. На следващо място искам да се спра на въпроса за качеството на въздуха. Пак казвам, ще се спра само на някои от въпросите, е, които вие засегнахте, като ще ви помоля да доразвиете отговорите си. Какво мислите за качеството на въздуха в европейските градове? В града, от който съм аз, Лисабон, имаме огромни проблеми е, с качеството на въздуха. И аз зная, че чистотата на въздуха е един от приоритетите на агенцията. Оказва се, че за съжаление в много европейски градове има затруднения при постигането на законоустановените стандарти за качество на въздуха. Това е много голям риск за здравето на хората. Не зная дали... Всъщност, знае, че комисията работи върху предложения за тестване на реалните емисии от автомобилите, но тези предложения не са достатъчно амбициозни за момента. Как бихте съчетали тези взаимно изключващи се тенденции? Следващият ми въпрос е свързан с кръговата економика. И връзката с програмата за кръговата економика и целите, които трябва да бъдат постигнати към 2020 година. По какъв начин бихте помогнали на парламента да формулира амбициозни цели на тази плоскост? Е, не е приел е, целите за устойчиво развитие те въжат и за Европейския съюз и голяма част от тях са свързани с околната среда. Какво ще прави агенцията в този контекст? Какви са намеренията и как ще допринесе тя за изпълнение на посочните цели от Европейския съюз? И сега последното, което искам да запитам е свързано и с последната част на вашето изказване – Всички агенции на Европейския съюз са подложени на бюджетни ограничения. Бюджетната строгост не е подминала и Агенцията за околната среда. Какво е мнението ви за бюджетните средства, с които разполагате? Искам да знам дали ограниченията на бюджета са ограничили по някакъв начин възможностите на агенцията. Благодаря ви. Господин Петерле. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че тази точка е включена в дневния ред. Господин директор, благодаря и на вас за извънредно ясното ви изказване. Работил съм за опазване на околната среда много отдавна както в качеството си на научен работник, така и в качеството си на политик. Общественото пространство все повече и повече се изпълва с нови цели, нови концепции, нови идеи. На мен ми се струва, че дори за специалистите понякога е трудно да се ориентират кръгова економика ли не щете, стратегии или глобална взаимозависимост, природен капитал, непрекъснато възникват някакви нови понятия. Много се радвам да чуя от вас, че акцентирате върху наблюдението на изпълнението на стратегическите аспекти на проекта Европа 2020. Според мен изключително важно е да бъдем целенасочени в намеренията си. И за да можем да постигаме целите си, е, непрекъс... е необходимо непрекъснато да следим изпълнението на поставените от самите нас задачи. Опазването на околната среда все повече застава в центъра на вниманието, но то може да бъде постигнато само с, чрез сътрудничество и с други международни субекти. Тук не говорим само за промяната на климата. В споразумението с Япония за пръв път здравеопазването се споменава като конкретен стратегически сектор на сътрудничеството ни с трета страна. Мисля, че Европейският съюз, в частност Европейската комисия, а и останалите органи и институции са изправени пред важно предизвикателство. Как всички тези нововъзникващи понятия да бъдат обединени в нещо смислено и резултатно, така че в крайна сметка и околната среда и гражданите да извлекат някаква полза. Мисля, че се нуждаем от много експерти много експерти, които да си сътрудничат на междуведомствена плоскост. И също така трябва да се стремим към синергии между областите енергетика, селско стопанство, околна среда, здравеопазване, промишлено развитие и прочие. Това е основното затруднение, което трябва да преодолеем. Вашата агенция е, е важен интелектуален и организационен център, средище в това отношение. Мисля, че наистина живеем в свят, чието отделни части все повече зависят една от друга. Затова целите ни трябва да бъдат свързани е, с нашите амбиции в контекста на споразуменията с трети страни. Пак ще кажа, Задаването на е, цели, а понякога политическите групи се боричкат помежду си за това кой да определя целите, задаването на цели не е достатъчно. Сега, след Париж, трябва много бързо да преминем към следващия етап, етапа на изпълнението. Например, Индия става все по-важен партньор на Европейския съюз. Според мен, ние можем да постигнем споразумение. Нашият амбициозен стремеж трябва да бъде да сътрудничим на Индия за екологизация на нейната економика, да оказваме помощ и да предоставяме познания в тази връзка. А ако не окажем такова сътрудничество, Индия ще тръгне по пътя на Китай и всички цели, високопарно определени в Париж, просто ще бъдат думи хвърлени на вятъра. Благодаря. Grazie direttore per la sua presenza qui e per la um, presentazione. che... Госпожа Бонафе. Благодаря, господин директор, за това, че сте тук. Благодаря за вашето изказване. Вие засегнахте много важни въпроси. На мен ми се иска да запитам някои неща за кръговата економика. В нашата нова директива, комисията из, изисква Европейската агенция да дава отчет на целите. Въпросът ми е дали ще вземете предвид само постигнатият не напредък и количествени показатели? Или ще извършите оценка на полезността на инвестициите в инфраструктурата с цел постигане на нашите параметри и ще оцените ли начина по който се изразходват средствата от структурните фондове? Друг е, въпрос. Тези отчети трябва да се изготвят е, на всеки три години, но някои държави членки все още са доста далеч от постигането на целите на Европейския съюз в областта на околната среда. Не смятате ли, че е редно да се правят отчети по-често, а не на всеки три години? Според мен в програмата за кръговата економика има една много интересна глава, глава трета, за наблюдаване на напредъка в посока към кръговата економика. Един от основните проблеми днес е, че не съществуват признати методи за анализ на напредъка на една държава или на едно дружество. Говорим за кръгова економика и много дружества вече работят при условията на една кръгова економика. Тоест, стои въпросът. Не е ли по-добре да се преценява резултатността на използването на ресурсите чрез потреблението на суровини. И е, другият ми въпрос. Може ли показателите, които съществуват, е, е, да бъдат използвани за всички държави членки? Въобще, възможно ли е да бъдат създадени такива показатели, които еднакво да улавят постиженията на всички държави членки? Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, господин директор. Благодаря за вашето ясно изказване. Въпросът ми е свързан с вашите контакти като агенция с Европейската комисия. Вие най-вероятно общувате преди всичко с Генерална дирекция околна среда, Генерална дирекция Енви. Но понятието кръгова економика вече не се възприема само като понятие от сферата на околната среда, а и като много съществена економическа програма. И даже за него отговаря Генерална дирекция Растеж. Аз съм убеден, че това е положително, но е, същото е на път да стане и е, с е, климата, с аспекта екосистеми и природа. Мислите ли, че има такава тенденция? Мислите ли, че има тенденция други генерални дирекции на Европейската комисия все повече да обръщат внимание на околната среда? И планирате ли да играете по-активна роля, е, установявайки по-интензивни контакти с е, онези генерални дирекции на комисията, които са по-скоро с економическа ориентация? Благодаря, господин Гжип. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за извънредно интересното ви изказване. Съгласен съм, че докладът, представен миналата година, е от голямо значение. Вие подчертахте този факт и аз високо ценя работата, която върши агенцията. Свършено е много, както за изготвянето на доклада, така и за неговото представене, а и за представенето на всички заключения. за економическото развитие и за околната среда. Trochę, że tak powiem, chciałbym się przyłączyć do tego głosu, który... Искам обаче да изразя съгласие с казаното от господин Петърле. Разполагаме с една фундаментална стратегия Европа 2020. Това е, е стратегията Шапка. Това бе стратегията, върху която стъпихме, за да изработим бюджета за периода 2014-2020 година. Ситуацията се развива много динамично. Едновременно сме свидетели на множество кризи, които се отразяват и върху стратегиите и програмите ни, и върху бюджета. Значи ситуацията е динамична, непрекъснато пред нас изникват нови трудности и е, нови потребности. Например, е, кръговата економика е ново понятие, изковано в отговор на тези нови потребности. Е, зелена економика – и други подобни. Непрекъснато възникват нови понятия. Ние трябва да имаме нещо като база данни, чрез която да следим взаимодействието между тези различни направления. Това ще ни позволи да сме наясно по какъв начин се прилагат на практика тези понятия и каква е ролята за това на държавите членки? Аз, е, например, е, бих взел като пример понятието биоекономика и начина по който то е определено в различните държави членки. Е, проучвал съм страните, е, които се стремят е, да приложат доклада на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Има разлики обаче между понятието биоекономика и неговите определения в различните държави членки. Същото въжи и за понятието кръгова економика един пример. Не искаме е, на сметищата да се изхвърлят е, отпадъци с е, органичен происход. Въпросът стои. Как се определя понятието отпадъци с органичен происход? Това са преди всичко битови отпадъци. В момента просто ги третираме като отпадъци, а трябва да започнем да се отнасяме към тях като към ресурси. Включително светлината на изискването за многофазовата преработка на отпадъците като ресурс за енергогенериране. Значи искам да чуя вашето мнение. Възможно ли е да се сложат под един знаменател всички тези инициативи, за да се постигне по-голямо сходство между усилията на държавите членки. Може би отделни понятия по-настоящем се тълкуват от тях по различен начин, но ние трябва да положим усилия да намалим тези различия. Госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор. Благодаря за това, че си направихте труда да дойдете тук, за да ни кажете как работи вашата агенция. Имам два въпроса. Единият е ужасно датски. Надявам се, че е датски. Е, говорим за рамковата директива за водите и за това дали тя ще бъде е, въведена, не въведена, изпълнена или не изпълнена в държавите членки. Сигурно знаете, че в Дания ние обединихме Министерствата на околната среда и на земеделието. И сега се опитваме да акцентираме е, върху борбата е, с замърсяването от пестициди. Опитваме се да внедрим използването на торове от органични източници. И тук не се мина без скандали. Е, предполагам, че става дума за тема специфична за Дания, но мисълта ми е следната. Как ще е, следите изпълнението и ще допринесете за изпълнението на тази важна директива, защото то се отлага. Как е, се справяте с спазването на директивата от страна на държавите членки и с отчитането на изпълнението, респективно неизпълнението на директивата? Как ще реагирате? Е, на е, ситуацията в държавите членки, е, когато положението е сериозно. Поне в нашата страна то е сериозно. Вторият ми въпрос е за пластмасите. Значи, изправени сме пред една катастрофа с замърсяването от пластмасите. Но същевременно разбираме, че тук няма много солидна научна основа за това, което правим. В е, миналото имаше една стратегия за пластмасите, т.е. в зелената книга на комисията беше предвидена такава стратегия за пластмасите. Е, такава бе създадена за 2015 година. Сега трябва да има нова стратегия за 2017 година. Обаче научните ни познания са оскъдни. Какво може да направи вашата агенция, за да разширим познанията си за вредите, които нанася пластмасата, така че да вземаме правилни решения, когато е необходимо да се очисти околната среда от пластмаси или да не се допуска изхвърлянето им в околната среда? Е, спомняте си, че на времето обсъждахме пластмасовите турбички и проведохме една мини война с Европейската комисия. Е, комисията смяташе, че пластмасовите пликчета не са изобщо от нея и на компетентност и че тя няма защо да се занимава с тях. Сега се надяваме, че комисията ще излезе с добра стратегия. Не можем да рискуваме да изхвърляме все повече и повече пластмасови отпадъци в околната среда. Мисля, че е много важно да дадете отговор на тези въпроси. Това е важно и за моите избиратели. Uh, господин Пот, благодаря господин председателю, господин директор. Аз се запознах с вашата работна програма и за моя изненада нищо не се споменава за чуждоземните инвазивни видове. Липсва всякакво споменаване на тези видове и това е първият ми въпрос. Относно темата свързана с здравето, знам, че се работи съвместно с ГДС Анко, но ние чухме, че има негативно въздействие от някои вещества, не само върху консера, но върху здравето. Това са аспекти, които засягат две генерални дирекции. Госпожа Каденбах, благодаря. Директорът сам спомена рамковата директива в рамките на преразглеждането на стратегията относно биоразнообразието установихме, че много неща не са изпълнени и е необходимо държавите членки да положат допълнителни условия. В противен случай целите от 2020 няма да бъдат постигнати. За да се спре екологич да се спрат екологичните негативни последици, ние искаме държавите членки е, да станат активни, да подкрепят е, мерките, които се изпълняват, директивите да бъдат транспонирани надлежно и да се контролира е, изпълнението им. Не става въпрос тук само за законодателството и за това, че ам, от него зависи изпълнението на целите. Законодателството е добро, но само там, където е транспонирано, където има управление, където има финансови средства. И тогава говорим за един добър инструмент за изпълнението на целите. Но в рамките на, на програмата REFIT да се ам, залагат тези мерки, защото в дългосрочен план те будят страх, будят несигурност и може да се стигне до влушаване на целите. А ние искаме да запазим а, нашето биоразнообразие. От а, ваша страна се надявам, че ще предприемете всичко, за да може това добро законодателство да бъде надлежно транспонирано, а, контролирано и да се постигнат желаните цели. Благодаря, госпожа Гростет. А вие изброихте различни области, по които работите. Това са много наброи важни сектори. Имам три коментара в тази връзка и имам нужда от потвърждени от ваша страна и най-вече, що се отнася до проекта за кръговата економика. Този проект ам, този проект е свързан с оползотворяването на м, общинските отпадъци, но не се говори за м, промишлените отпадъци. А, те също са важни за кръговата економика, както и битовите отпадъци и общинските отпадъци. А, относно опазването на видовете. В Франция има проблеми с вълците. Те са, разбира се, защитени, но в Франция, в френските Алпи, напрежението расте между скотовъдите и природозащитниците и техните вълци. Какво може да се направи? Може би има някакви други процедури, специфични за скотовътството, които се прилагат в други скотовъдни региони, може би в други региони. Скотовъдите имат проблеми с вълците. Този защитен вид да, да може да бъде опазен, но в същото време да не се нанасят щети. Относно темата за Нейлоновите турбички. В Средиземно море това е много голям проблем, който трудно може да бъде разрешен. Какви са средствата според вас, за да може широко мащабно да бъде решен този проблем? Благодаря ви. Благодаря. Сега можем да чуем представителят на Европейския парламент в управителния съвет и искам да поканя, приканя господин Колус да вземе думата. Господин председателю, за мен е голяма чест да съм отново тук и да участвам в е, тази дискусия. Ще ми се да кажа, че вече толкова неща бяха казани, И това, което посочи директора, беше много ясно. Нека само да подчертая, да очертая някои допълнителни аспекти. Еволюцията на организацията. Аз имам привилегията да съм от най-дълго време в, този управителен съвет и съм имал възможността да проследя еволюцията на тази организация и това, което се случи във времето е наистина впечатляващо. Щеше ми се да има и други агенции, които да следват нашия път, защото нашата работна среда е много благоприятна. Сътрудничихме си с комисията, с парламента, с държавите членки и това сътрудничество се характеризираше с хармония. Освен това, при контрола на прилагането ни стана ясно, че държавите членки не винаги изразяват задоволство и не винаги е минавало това така безпроблемно и по време на заседанията на управителния съвет. Както вече беше казано, все още задача на агенцията е да наблюдава спазването на разпоредбите, свързани с опазването на околната среда. Това е нещо, което попада в политиките на ГД околна среда. Както вече казах, нашата дейност се еволюира, включи се и климата. Климата също има е, е, политика представена в нашия управителен съвет, но казвам, че от гледна точка на научната дейност нещата могат да се подобрят. За научните изследвания в стратегията 2020 се отделя допълнителен бюджет и се включват области, които не са само в областта на традиционните научни изследвания, ами са области, които свързани с економически и други въпроси изискват допълнително сътрудничество. Тоест, не само нашата агенция трябва да извършва действие, да предприема мерки, ами имаме нужда от подкрепата и ам, ам, подкрепата и съдействието на парламента. Кръговата економика и всички други въпроси, свързани с нея и които изискват ясни определения и в същото време имат нужда от връзка с вече съществуващите ам, разпоредби и съществ съществуващите регламенти, е, сигурен съм, че сме се отправили в правилната посока. Винаги трябва да има баланс и трябва да се знае колко ние можем да се отклоним от първоначалните ни задачи и колко можем да си позволим да се разпростираме на страни. Балансът е много деликатен и а, понякога в управителния съвет а, трябва да взимаме решение за това докъде можем да се прострем и а, как да разпределим по най-ефективен начин а, средствата. Друга важна област, която е много важна, е свързана с представителството представителството на ЕС в екологичните форуми. Участието на ЕС в дискусии свързани с околната среда и в цялостната дипломация. Е, в Европа имаме привилегията да сме в много по-добра позиция, отколкото други групи страни или отделни държави. Агенцията дава своя значителен принос в тази насока, включително осъществяваме сътрудничество и с а, други а, генерални дирекции, а, когато говорим не на последно място и за стратегията Хоризонт 2020 и има две а, групи от страни, които могат да окажат а, значително въздействие. И накрая, господин председателю, ще приключа като каза, че разпространяването на информация а, сред обществото, но и сред академичните среди е нещо много важно. Единствената област, бих искал да кажа в тази програма, И искам да кажа, че всички препоръки са взети предвид, освен една. Може би. Ам, да работим по този въпрос, но това е препоръката, по която още не работим и тя е свързана с екологичния отпечатък вследствие на беженските потоци. Може би ще занимавам с този въпрос в бъдеще. To... Uh, Благодаря. Професор Енике, ако може да сте по-кратък, защото в 10.30 комисарят ще е тук, ще говорим за ЕСТ за Европейската схема за търговия с емисии. Благодаря ви. За мен е удоволствие да съм тук сред вас. Много благодаря на господин директор и на неговия екип. Благодарим за отлично свършената от тях работа и за нас е удоволствие си сътрудничим с управителния съвет. Първо, смягчаване на последиците от измененията в климата и енергетиката. Това са много важни теми. Първо, трябва да кажем, че енергийната ефективност играе първостепенна роля. Може би като се изготвят всеобхватни мета проучвания, като се сравняват различните проучвания за енергийната ефективност в различните държави членки, ще стигнем до по-добри резултати. Има и директива за енергийната ефективност. Тя трябва да бъде транспонирана и тя включва в себе си задължителни цели. Ще е добре да има веб-платформа за размяна на добри практики. Все още има хора, които смятат, че енергийната ефективност е по-скоро товар, отколкото ам, положително развитие за индустрията. Годишно се а, изготвя доклад за енергийната ефективност, технологиите и политиките. Ем, като това е сравнимо с платформата за ВИ за 21 век. Има ново, много нови концепции. Смятам, че агенцията трябва да внесе е, яснота по тези нови концепции, най-вече по синергиите, да се говори за синя, зелена економика, за енергетиката, за кръговата економика и да се залагат средносрочни и дългосрочни цели, в изпълнението на политиките, да се извършват мета проучвания, свързани с различните сценарии и а, прогнози, предвиждания за това какво трябва да се направи днес, за да може да се постигнат а, тези цели, свързани с а, енергийната ефективност и ефективното разходване на рес... използване на ресурсите. На следващо място Искам да кажа, че има някои области, които са взаимосвързани, са свързани с заетостта, е, околната среда и с економиката. Има области, които е, зависят е, от това какво е въздействието им една е, върху друга. Има документ Рио 21+, който също е много важен. В бъдеще важни са и целите за устойчиво развитие. И други много важни области, които бяха споменати от колегите. Трябва да се следят световните развития и да се работи за предотвратяване на негативните въздействия, като се наблегна на положителните такива, създаване на работни места, увеличаване на конкурентоспособността, изготвяне и концепция, свързана с ползи, които да не се отразяват негативно върху климата. Освен това се работи за събиране на експерт, експертен опит и знания Агенцията, освен това, е, работи и върху иновациите, работи върху това да бъде отбелязан, е, отбелязан напредък и а, е, да има синергии между КОП-21 и а, мерките за постигане на устойчивите цели. Има различни политики, свързани с околната среда и а, те са важни само за, не само за Европейския съюз. Дори Китай следи отблизо какво се случва в Европейския съюз. Ам, имах, агенцията имаше ам, срещи с представители на, хит, на Китай и те бяха много впечатлени от а, работата на агенцията. Както Майкъл каза, трябва да се използва дипломацията и да бъде засилена. Сега думата получава генералния директор ам, на Агенцията по околна среда. Благодаря ви за вашите въпроси и коментари. Няма как да ви отговоря по-отделно на всички въпроси. Ще се опитам да ги групирам в отделни области по области. Няма да отговоря в големи подробности на вашите въпроси и ако искате по-подробна информация, моля ви, свържете се с мен и аз ще ви изпратя отговорите. Относно приложението и за това, че ние трябва да работим за по-добро разбиране, по отношение на изпълнението на тези политики, свързани с кръговата економика и биоразнообразието. Трябва да подчертая, че нашия мандат не е свързан с съответствието и санкционирането в рамките на политиките. Ние предоставяме познания, извършваме мониторинг, оказваме подкрепа на тези, които всъщност се занимават с това и това най-вече е Европейската комисия. В светлината на, на тези политики трябва да видим дали мониторинга и докладването, които извършваме, са отправени в правилната посока и разбира се, трябва да проявим повече креативност, трябва да изпращаме много ясни послания в някои случаи, като например в случая с рамковата директива за водите и само ам, половината от ам, компетентните органи всъщност са готови ам, да изпълнят новите изисквания. И на второ място, някои хора засегнаха въпроса с, с здравето. Ние ще продължим да работим по тази тема, защото тя е свързана с промишленото замърсяване, замърсяването на въздуха. Работим и върху въпроса с химикалите. Ем, ние си сътрудничим. Ем, и с други институции по нови проекти. Ще има много голям проект за наблюдение на биоразнообразието. Извършва се проучване за това какви са последиците върху човешкото здраве в дългосрочен план от различни въздействия. В, разбира се, ендокринните дисраптори, вие ги споменахте в самия край, ние ще ви предоставим цялата информация, която ви е необходима. Относно пакета за кръговата економика, тема спомената от а, няколко членове, че има нови термини, които циркулират в а, публичното пространство. А, този пакет а, трябва да бъде допълнен с някои а, и други инициативи и е важно да стигнем до а, общо съгласие по тези определения и дефиниции, а не, всеки, а не всеки да ги разбира по различен начин. Какво е предимството на Европейския съюз? Ами, ам, сред 28-те държави членки се постига все по-голямо съгласие по това, което трябва да се предприеме. Ние работим с експерти от всички държави членки, обсъждаме точно какво трябва да се измерва, как да се измерва, как да го докладваме и как да се постигне общо съгласие по изпълнението на програмата. Програмата за кръговата економика обхваща не само отпадъците, и тяхното управление относно продуктовия дизайн. Това също е тема, която е включена, както и аспекта свързан с отговорността, която да се поема от производителите. Относно рамковата директива за водите и въпросът, който беше зададен от госпожа Окън от Дания. Връзката с селското стопанство съществува. Селското стопанство е отразено в редица доклади във връзка с околната среда, биоразнообразието, замърсяването на въздуха. От дълго време си сътрудничим с ГД Селско стопанство и околна среда, за да можем да изготвим своята позиция, която да е подкрепена с научни постижения. Относно вълците и чужоземните инвазивни видове. Не казвам, не казвам, че вълците са такъв вид, но искам сега да ги обединя в една група. В миналото от нас е искано да направим нещо по тази тема за чужоземните инвазивни видове, но в момента не разполагаме с, с достатъчно човешки капитал, за да се, запозна, за да се занимаем с тази тема. В момента не разполагаме с достатъчно човешки ресурси и ако въобще се взема с тази задача, няма да можем да се справим както трябва и това е отговорът, който сме давали и преди. Относно вълците. Ще съм много искрен с вас. Аз не знам дали сме направили нещо по този въпрос специално. Ще проверя и ще ви уведомя. Друго, което мога да кажа е, че има мрежа, в която участват агенциите по околна среда в отделните държави членки. Швеция, Норвегия, Финландия, Балтийските страни имат много богат опит с такъв много богат опит с такива случаи и ще видя какъв е техния опит. Ще се запозная по-отблизо и ще ви уведомя относно въпрос на господин Гербранди и други. ГД Околна среда е наш партньор, както и ГД Климат. Работим и с ГД регионално развитие, селско-стопанско, морско стопанство и така нататък. Работ... Сътрудничим, сътрудничим, си по програмата Коперник – а, с много генерални дирекции си сътрудничим. Сега комисията е съставена и по нов начин и сега ние имаме връзки и с кабинета на заместник-председателя, когато говорим за економиката, за енергийния съюз, за природния капитал, природните ресурси и така нататък. Виждате, че си сътрудничим с повече от една генерални дирекции. Е, по същия начин а, е, си сътрудничим и с Европейския парламент. Бил съм по време на изслушвания, свързани с транспорта, енергетиката, бюджета, иновациите, инвестициите, все а, е, различни въпроси, които са част от нашата работа и разбира се, ние излизаме извън а, тези рамки на околната среда излизаме извън тези рамки, свързани с опазването на растителните животинските видове. Относно биоразнообразието и природните ресурси. Трябва да кажа, че това е свързано с седмата рамкова програма, със създаване на допълнителен капитал и възможности да се предотвратяват бъдещи негативни последици. Ние събираме допълнителни знания, допълнителни данни с помощта на Евростат, за да се види е, какво е значението на този природен капитал за Европа. След това климата и енергетиката. Ще продължим, разбира се, да работим не само по мониторинг, по мониторинга на изпълнението на целите до 2020, но и тези до 20 но и тези от програмата 27-27. Всички сектори са обхванати, селско стопанство, строителство и така нататък. И на следващо място Някои казаха, че а, това, което правим ние извън Европейския съюз и а, имаме предвид сътрудничеството ни с Китай, Индия и други страни, тази наша работа се оценява много високо. Нашата позиция е много ясна. Това го правим само за да окажем съдействие на европейските институции. Не е наша работа да действаме независимо, и да развием някаква голяма изготвим голяма работна програма с глобално значение. Ние имаме нашата европейска работна програма, сътрудничим се с европейските институции. Разбира се, имаме рамка и за международни действия, отразени в нашия доклад. Доклад представен на членовете на Европейския парламент и както и на Европейската комисия, но мога допълнително да ви изпратя този документ, ако е необходимо. Това бяха основните аспекти, на които се спрях. Имаше въпроси, свързани с ресурсите и приоритетите. Нашите ключов, ключови приоритети са заложени, когато изготвихме многогодишната работна програма. През 2013, когато оформяхме тази програма, а, ние знаехме, че ще имаме ам, един и същи бюджет и, че, и не знаехме, че ще има съкръщаване на а, постове през следващите години. Тоест, ако искате повече информация по въпроса, мога да ви я предоставя, но ако погледнем към бъдещето и разгледаме темата за ресурсите, трябва да кажем, че ако сме по-ефективни, разбира се, всеки ще е доволен от това, но като се има предвид, че някои големи файлове изискват много работа, трябва да видим кои от приоритетите ще отпаднат в бъдеще. Повечето хора ще кажат, да, вие трябва да водите тази дискусия, няма проблем, но моля ви, не пипайте точно моят приоритет. Дебатът може да, се, да стане много интересен. В същото време се надявам, че благодарение на високата оценка, която се дава на нашия труд от всички институции в Европейския съюз, включително от държавите членки, ще успеем да продължим да работим по ключовете си приоритети със същата отдаденост и с също, същото постоянство, защото на работа е много важно за Европейския съюз. Благодаря ви. И направим <clears throat> кратка почивка. Yes. <laughs> All right. Thank you. Thank you. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very... Уважаеми колеги, с удоволствие приветствам днес на публичното изслушване, посветено на схемата за търговия на емисии, комисар Каньете. Той ще направи встъпление относно предложението на комисията от 15 юли 2015 година. Освен това, ще имаме експерти, които ще говорят след изявлението на комисията. Отначало първата част на нашето заседание ще е посветено на изказвания на експерти, на академици, а във втората част ще чуем е, изказвания на заинтересованите страни. След това нашите колеги, депутатите, ще могат да зададат въпроси. Днешното заседание ще бъде използвано за в подготовката на доклада на господин Ян Данкен. Докладът ще бъде обсъден в комисията ендипресиони преди да бъде гласувано, е, гласуван в края на годината. Така че това изслушване идва много на време, както казах, в подготовка на съответния доклад. А сега давам думата на господин Канете, комисар, да представи реформата на фаза 4 на търговията с емисии. Благодаря, господин председател, благодаря за възможността да направя това стъпително слово. Историческо беше споразумението от Париж споразумение, което цели да намали глобалното затопляне. Сега трябва да изпълним обещанията, които дадохме. Трябва да приложим рамката за климата от 2015 година. В същото време трябва да преминем към нисковъглеродна економика. Тази рамка, както бе, е, както, по която се бяха споразумели лидерите в Европейския съюз, съответства на споразумението от Париж. То е много амбициозно. Но Европейският съюз иска да наскочи тази амбиция. Трябва да отговорим обаче на начина по който трябва да се постигнат тези цели. През следващите седмици ще излезем, комисията ще излезе с предложения, конкретни предложения за постигане на целите. Ще има и механизъм за контрол и проверка. Искам да говоря за първите стъпки след споразумението в Париж ще говоря за схемата на търговия с емисии. Ще опиша ситуацията, в която се намираме и желанието ни на къде искаме да се отправим. Системата за търговия с емисии е много важна, защото тя, предава, тя задава правилата за бизнеса, за намаляването на емисиите и за постигане на целите от Париж. Искам да започна с схемата за търговия на емисии и състоянието и в момента. Намалението на емисиите е постоянно. През 2014 година нивото на емисиите намаля с 4,5% в сравнение с 2014 година. Това е много бързо намаление. От 2005 година емисиите се намаляват непрекъснато, така че ние се движим много добре. Освен това, тези намаления намаляват и цената на въглеродните емисии. Какво означава това? Системата е пазарна система, почива на пазарни правила, което е много добре. То намалява общите разходи за обществата и за економиката. Економическата криза обаче не бе предвидена и тя се отрази много негативно на пазара на емисии. Ние предприехме много важни стъпки, за да се справим с тези дисбаланси. 900 милиона емисии квоти бяха изтеглени напред. И сега очакваме положителното влияние от тази мярка. Аз благодаря за конструктивната роля на парламента, подкрепяйки нашите усилия. Радвам се на големия интерес на който се радва нашето предложение. Това предложение бива подкрепено от всичко политически групи. Ако погледнем в миналото, мога да кажа, че до момента няма доказателство за това, че бизнесът е пострадал от схемата за търговия с емисии. <clears throat> Всъщност, схемата е опосредствала развитието на економиката чрез намаляването на емисиите. Ние намалихме емисиите с една четвърт, за, т.е. с минус 3% за последните 25 години. Знаем, че е, тези резултати не са гаранция за бъдещото развитие. Затова трябва да продължим сериозно и строго да следим развитието на, на емисиите. Къде, и на къде искаме да се отправим? Какво е нашето бъдеще? Искаме да преосмислим нашата схема за търговия с емисии. Ще се спря на някой от нашите цели. Най-напред, схемата за търговия с емисии трябва да намалява по-бързо емисиите и по-ефективно. Европейската комисия се е поставила за цел да намали емисиите с 40% до 2030 година. Това означава, че трябва да работим по-бързо. За тази цел ние предложихме да увеличим коефициента от 1,47 до, 1, до 2% на година. Като политици ние се стремим да имаме прави, ясни правила за, за бизнеса. Тези правила съответстват на нашия подход за ясно законодателство. Тук ние комбинираме амбиция с гъвкавост. Искаме освен това да останем конкурентоспособни като економика, за това даваме, задаваме ясни стимули на бизнеса, бизнеса, като инвестира в нисковъглеродни технологии. Искаме да намалим а, общия брой на свободните, на незаплатените квоти – За съжаление обаче, другите големи економики не, не са предприели до момента подобни мерки. И така ние не сме наивни. Промените няма на глобалната сцена да се случат изведнъж. Затова трябва да защитим европейската индустрия. Ние се основаваме на, два, на няколко елемента и аз благодаря на двете институции, за подкрепата на тези елементи. Целта на комисията беше да се уточнят правилата за свободното разпределение, да се поощрят инвестициите в нисковъглеродната економика, за да има една благотворна ситуация и климат за бизнеса. Сигналът е ясен. Пазарът на въглеродни емисии се разширява иновациите и инвестициите в иновациите могат да помогнат на предприятията да останат конкурентоспособни. Ние предлагаме на бизнеса ясен комплект от правила, даваме стимули на бизнеса за бъдещо развитие. Може би, че трябва, трябва да уточня интелигентното разпределение не винаги се разбиращо от само себе си. Тук трябва да спомена, че искаме да намалим високите административни разходи за бизнеса. Това означава, че трябва да преработим много забавящи бюрократични процеси, но най-важното е да се съсредоточим върху добавената стойност – добавената стойност, която комисията иска да даде на производството. Това е предимството на инструмента ЕТС, инструмент, който се основава на пазарни правила. Ето защо предложението за свободно разпределение е балансирано предложение, то е предвидимо то поощрява инвестициите, иновациите и намалява евентуални корективни коефициенти. А сега искам да говоря за подхода ClearUp, за изчистването на емисиите и на квотите. Аз съм отворен за по-нататъчни дискусии. Комисията смята, че този подход трябва да се комбинира с подхода за оценка. Знаем, че подробностите тук са важни. Има различни категории индустриални сектори и те се различават като специфика и като възможност за конкурентоспособност. Тези всички фактори трябва да се вземат предвид. А сега един друг елемент. Това е така наречените репери. Тук комисията реши да намали обхвата и броя на реперите. Въпреки това, в този обхват мога да кажа, че тук ние даваме стимули на бизнеса за иновации, като даваме повече квоти на секторите, които са по-ефективни. Освен това, искам да подчертая, че нашето предложение се основава на принципи, заложени в законодателството. Законодателство, произведено от Европейския парламент и съвета. Ние не налагаме свои собствени правила, които да бъдат приети в последствие. И така, прехода към ниско въглеродна економика. Ние задаваме ясни стимули, стимули от, в подформата на 100 милиона квоти, които трябва да се лее, влеят в един фонд. Фонд, който ще опосредства развитието не само на въглеродния пазар, но и на енергийния пазар. Освен това, резерва, за пазарния резерв, за стабилност. Това е инструмент, който също ще поощри развитието на нисковъглеродните технологии. Нашата цел е да ревитализираме енергийния сектор на Европейския съюз. Имаме предложение за фонд за модернизация. Чрез него ще подкрепим по неразвитите държави членки. Така, това ще е един добър принос за един конкурентоспособен енергиен пазар. Ще поощрим чистата енергия, инвестициите в този сектор. Тези фондове ще допринесат за сплотяването в Европейския съюз и ще могат да мобилизират публични средства. Уважаеми дами и господа, ние знаем, тук има много заинтересовани страни и ние трябва да оценим правилно и внимателно всички интереси. Трябва да сме много внимателни а, с развитието на схемата за търговия на емисии, защото тя е важна не само за Европа, но и за целия свят. Първите фази ще ни послужат за по-нататъчно вдъхновение в нашата работа и се надяваме те да послужат за вдъхновение на подобни мерки и в други части на света, особено в светлината на споразумението от Париж. И така, решението за преосмислянето на схемата за търговия с емисии се оказва особено важно в сегашния климат в Европа. В този смисъл ще говоря и с китайските ни партньори. Надявам се да говорим за радикални альтернативи, като данъци за въглеродните емисии. Дебатът продължава и разглеждаме в комисията различни опции. Всеки път обаче виждаме, че тази схема се ползва с подкрепа от всички заинтересовани страни. Искаме в Европейския съюз е, е, схемата за търговия с емисии да стане главен инструмент за намаляване на въглеродните емисии. В заключение искам да подчертая, че аз и моята служба остава на разположение на вас за въпроси и по-нататъчно сътрудничество. Благодаря ви за вашето изказване. Uh, Можем да започнем с първия кръг на нашето изслушване. Искам да призова ораторите да не се изказват по-дълго от 5 минути, тъй като имаме да чуем много изказвания, а трябва да приключим на време. За Започвам незабавно, като давам думата на професор Ксавиела Бандейра от Европейския университетски институт. Благодаря, господин председател. Почитаеми евродепутати, благодаря за това, че ме поканихте днес да участвам в работата на комисията чиято дейност следя с уважение и интерес. Ще се опитам да изложа пред вас академичната гледна точка във връзка с Европейската система за търговия с емисии. Аз съм директор на ФСР е Климат към Европейския университетски институт и за това за мен е чест да споделя нашето виждане с вас. Ние в Европейския институт и в бъдеще ще си сътрудничим с удоволствие по вас във връзка с системата за търговия с емисии. Изложението ми ще протече на три части като ще се опитам да се вместя в ограниченото време, допълнителна информация мога винаги да ви предоставя. Най-напред ще ви кажа защо системите за търговия с емисии са политическия вариант, който трябва да препоръчаме предпочитаме от економическа гледна точка. Първо, това позволява да се борим с промените в климата в съответствие с международно-правните си ангажименти. Второ, тук можем да постигнем осезаемо намаляване на разходите, до които водят промените в климата. Трето, трябва да се стимулират инвестициите за да се борим с политиките, за да се борим с измененията в климата. Вярно е, че политиката за борба с климатичните промени на практика трябва да се отклони от теоретичните постановки в учебниците. may be needed for environmental and technological purposes. Second, in the presence of countries при положение, че съществуват страни, където, за съжаление, няма никаква политика за борба с климата, стига се до отрицателно отражение върху конкуренцията или до изместване на производства в страни с по-неблагоприятно законодателство. Системата за търгови с емисии съществува сравнително отскоро, но е, ние въпреки това имаме вече информация за това доколко сложна е тази политика за борба с промените в климата в реалния свят. Имаме вече академични данни, които позволяват да се извършва научна оценка. Тази е, научна оценка на реалните данни от практиката допълва току-що изложените теоретични постановки. Като доказателства имаме за отражението на системата върху околната среда и за отражението на системата върху конкурентоспособността и изтичането на въглеродни емисии трябва да констатираме следното. Първо, няма достатъчно доказателства а, е, за това, което правим, а, е, поради това, че трудно се събират статистически данни, не винаги те са съпоставими и освен това те се обнародват с известно закъснение. А, е, второ, резултатите постигнати на едно или друго място често са в зависимост от специфичните обстоятелства, т.е. трябва да екстраполираме към бъдещето внимателно. Докато съществува системата за търговия с емисии, обаче има някои осезаеми резултати, въпреки че околичествяването на тези резултати не винаги е лесно. Освен това, за извършването на такива изчисления съществуват и технически трудности. Има имаме нужда от агрегирани научни данни и трябва да ги съчетаем с добро економическо моделиране, за да можем да очертаем поне до началото на фаза 2 осезаемите резултати от прилагането на системата за търговия с емисии. Във връзка с економическото отражение върху регулираните економически браншове, съществуващите научни данни не показват заетостта или самото съществуване на предприятията да са се повлияли негативно от съществуването на системата за търговия с емисии. Няма и доказателства тази система да е довела до изнасяне на въглеродни емисии извън Европейския съюз. Това означава, че аз излъчвам едно положително послание за същината на тази система. Тя носи добри резултати, свързана е с излъчването на положителен сигнал извън Европейския съюз и може би ще стимулира възприемането на подход подобен на този в Европейския съюз извън Европа. И това ще е, намали опасенията от е, отрицателно влияние на системата върху конкурентоспособността. Е, външното и вътрешно търсене обаче изисква внимателно да настроим системата и да я усъвършенстваме. В момента комисията разисква идеи за промяна на системата, такава промяна е на и в миналото с оглед промени в обстоятелствата. Е, но е, тя трябва да се извършва внимателно. За е, учените е важно да се запазят тази ценност на системата и нейната рентабилност, която се очертава до сега. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега господин Филипров. Представител на консултантска компания. Добър ден на всички! Благодаря за това, че ме е, поканихте на днешното заседание. Искам да ви кажа за какво дружество работя и откъде идвам. ИСИС е, е, Чах Solutions е, е независимо дружество. Ние нямаме задължение за спазване на изискванията, проистичащи от системата. Е, извършваме пространни изследвания, количествени и качествени за системата за търговия с емисии. Е, работили сме по най-различни нейни аспекти е, в миналото, а сега се занимаваме с реформата за след 2020 година. Е, според нас най-спорната и важна част е за безплатното преразпределение на квотите в това ново предложение. Целта е да се намалят и в бъдеще емисиите и да се гарантират възможностите за развитие на онези сектори, които са изложени на опасността от изнасяне на въглеродните си емисии и на производствата. Необходимо е да има яснота за индустриалците. Те трябва да могат да планират инвестициите си. Освен това, трябва да има в системата гъвкавост, за да може да се приспособява тя към динамичната среда, в която съществува. Винаги е добре е, да се погледне миналото или настоящето, за да извлечем някакви полуки. Смятам, че е, системата е, до голяма степен страда от един голям недостатък и това е недостатъчното, непълноценното разпределение на квоти. Има можем да кажем, когато намаляваме около 800 е, милиона свободни е, квоти, Същевременно градим излишък от инсталации, които или затварят, или значително намаляват производствените си равнища. Това е един голям проблем. Заедно с някои други тенденции, той показва, че трябва системата на разпределение да се преразгледа в фаза 4. Първо, трябва да се използват всички налични обеми и да не се допускат е, необосновани съкръщения на квотите. Необходимо е да изхождаме от здравия разум, т.е. системата да обслужва целите. За да бъдат използвани всички обеми, трябва да се оптимизира процесът на разпределение на квотите, да се добави елемент на гъвкавост. Това е второто изискване, за да може системата да се приспособява към външно влияние. Е, другата страна е, е свързана с много по-тежки решения и то политически, а именно за намаляване на необоснованите съкръщения. Тук е, дружествата не трябва да надхвърлят тавана за съответния бранш. Не трябва да се борим въобще с намаляването и е, урязването на квотите, а само с онова урязване, което не е обосновано. Е, политическо решение трябва да има за реперите. Е, тук е, решението е политическо, защото е, ние сме изложени на международна конкуренция и трябва да се прецени кои сектори да поемат най-голяма тежест. Е, значи за периода след 2020 година бих искал да да поговорим за това дали предложенията на комисията оптимизират подхода за фаза 4. Това е нашият анализ за фаза 4. Ако бъде прието 100% и внедрено 100% решението на комисията, според мен ще се стигне до тази картина – Синята част показва за какво може да се подаде заявление в фаза 4 от страна на дружествата. Зелената част показва къде може да се извърши преразпределение. Виждате, че от 2020, особено от 2027 година нататък, сивата линия спада далеч под нивото на сините части. това, което виждаме е, че жълтата линия обаче винаги е неизменен показател. Тя е най-отгоре на графиката и е винаги 100%. Виждате, че с течение на времето сините части спадат под наличните кводи. Това означава, че част от квотите ще бъдат използвани за смягчаване на отражението върху климата в следващите години. which companies ask for. Let me stress again. Искам още веднъж да подчертая, че всички цифри трябва да се разглеждат в е, контекста на индикаторите, историческите показатели и опасността за изнасяне на емисии извън Съюза. Накратко обобщавам, връщам се на първото, което казах – сигурност и гъвкавост. Според нас новите предложения комисията увеличава сигурността в системата, като се гарантира да се използват всички обеми. Второ, вероятно няма да се стигне до прилагане на фактора за междуотраслова корекция, което е добър показател. Освен това, намалението на реперите става предсказуемо и ежегодно става възможно квотите въз основа на миналогодишните показатели да се увеличават или намаляват. Това е особено важно за Южна Европа, където вероятно доста страни са в състояние на криза, що се отнася до изходната производствена линия. И така ще се даде възможност да се стигне до три различни скорости на постигане на целите за енергийна ефективност, като същевременно в съответствие с последните данни може да се извърши необходимото прехвърляне на квоти от едно място на друго. Надявам се, че бях ясен, казва ораторът. Благодаря. Сега можем да започнем разискванията. Започваме с госпожа Груст. Merci beaucoup. Euh, Благодаря. господин председател. Благодаря на комисария и на двамата оратори. Накратко, някои сектори ще бъдат по-засегнати от други някои ще поемат повече разходи в зависимост от е, потребителите или в зависимост от характера на предприятията, това ще се отрази върху рентабилността на сектора и на цената на продуктите. Ако предприятието не снижи цената на своите продукти поради заплахата да изгуби пазари, тогава цената за него ще е много чувствителна. Има сякаш е, едно нежелание да се вземе предвид този аспект, а той се отразява сериозно на конкурентоспособността. Искам да знам какво мислят нашите оратори и комисарят по този въпрос. Благодаря. Thank you, Chair, and thank you, Mr. and uh, also to all the... Госпожа Гутеланд, благодаря. Благодаря на господин Канете и на експертите. Реформата на Европейската система за търговия с емисии е от основно значение Европа да запази водещото си място в света в процеса на изграждане на по-устойчиво общество. Радвам се, да чуя от комисария, че Европа все още има амбицията да бъде световен лидер. За да изпълним споразумението от Париж, трябва много внимателно да е, осмислим възможния принос на системата за търговия с емисии е, за постигане на тези резултати. Е, вярно е това, което казва господин Каниете. Резултатите от миналото не са гаранция за бъдещето. Ние трябва да извършим още много, ако желаем да сведем до 1,5 градуса глобалното затопляне. Това изисква много да се намалят кредитите за емисии на пазара. Друга възможност е да се е, разшири обхватът на системата, като в нея се включат повече отрасли. В момента има стопански отрасли в европейската економика, които не допринасят за постигане на целите за намаляване на промените в климата. Би трябвало повече е, сектори да се подложат на оценка на въздействието. Ако искаме амбициите на Европейския съюз да останат все така високи след Париж в контекста на целите за 2030 година, всички съответни сектори трябва да допринасят за намаляването на емисиите. Искам да запитам нашите експерти дали са съгласни, че предложенията, които прави комисията, са достатъчно амбициозни светлината на споразумението на КОП-21. Има ли възможност да се прояви по-сериозна амбиция при реформата на Европейската система за търговия с емисии? Благодаря, госпожа Витневска. Пани Преводничонце, пани... Благодаря, о, господин председателю, благодаря, господин комисар, уважаеми колеги. Внимателно слушах вашето изказване и коментарите ви и им, имам въпрос, свързан е, с това, че е, промените в СЕТЕ няма да доведат до намаляване на работни места. Има обаче връзка между намаляването на работните места и е, изтичането на въглерод. Как стоят нещата в стоманодобивния сектор? И въпроса с улавянето и съхраняването на въглероден двуокис. Трябва да сме наясно с и с функцията на горите при улавянето на въглерод. Ролята на горите не е призната. Тези страни, в които има огромни горски масиви, не се взимат предвид при изчисляването на количеството емисии, които трябва да бъдат намалени в промишлеността. Този фактор не се взима предвид. Реформата на СТЕ беше обявена много набързо. Има и други компоненти, е, като горите, които трябва да могат да бъдат добавени на един по-късен етап. Благодаря ви, господин Гебралди. Благодаря, господин председателю. Относно фактора за ем, е, корекциите между отделните сектори, господин Раф а, говори за това, че цялата система трябва да бъде предсказуема. Въпросът ми се основава на вашия анализ. До каква степен този а, е, фактор за корекция, ако да речем економиката се развива устойчиво, до каква степен а, е, е възможно този корекционен фактор да бъде използван? И дали може да се избегне прилагането на този корекционен фактор, ако се изготви един по-подробен списък, свързан с изтичането на въглерод, с изместването на въглеродни емисии. Вече има предложен подход. Може ли да кажете нещо по него и по идеите, свързани с него? Госпожа Сомер. Благодаря, господин председателю. Нека да ви е, припомня за нашия плакат, който е, приканва към участие в това изслушване. Е, плакатът е леко объркващ, трябва да кажа, заради изображенията върху него. Е, господин комисарио, много разговори сме имали, много събития бяха организирани, на които имаше представители на вашата на вашият кабинет, но а, те не искаха да обяснят или не можеха да обяснят как се е стигнало до а, тези референтни показатели в предложенията на Европейската комисия. Не може ли да бъде обяснено това, защото те се подбрани хаотично? Ще ми се да ми отговорите. Това, което каза господин Руф, ме зарадва. Той каза, че а, историческото развитие на, на индустрията трябва да бъде взето предвид. Стоманодобивната индустрия в Германия е, е постигнала много проценти 20 години. С 20% са намалени емисиите на въглероден двуокис. Всичко се свежда до начина на производство и се аргументира, че ам, може да се намалят още емисиите. Безпокойството, което се заражда у мен е, че стомана не може да се произвед, произвежда навсякъде. Много приложения от приложенията и са много важни. А ние изтласкваме това производство от Европейския съюз и ще получаваме стомана от Китай без доказано качество и по този начин ще допринасяме и по устойчив начин за м, унищожаването на околната среда и м, измененията в климата. Трябва да внимаваме. Трябва много подобрения да бъдат въведени. Промишлеността не може поради вида на производството понякога да намалява емисиите си постоянно безконечно. И тук ам, стои въпроса дали вашите служители въобще някога са запознали с а, цялата палитра от а, производства в а, промишлеността. Ам, не може а, всички а, а, промишлени сектори да се слагат под един знаменател и да се мерят с един аршин. Благодаря ви. Уважаеми колеги, Имаме още 10 искания за взимане на думата. Трябва да помоля всички ам, да се изкажат по-накратко, защото имаме още един кръг ам, от дискусии. Следващия оратор, господин Екхаут. Въпрос към комисаря. Когато говорите за споразумението в Париж, виждаме, че линейния корекционен фактор не ни ам, отвежда до тези минус 15% до 2050 година. Затова не можем да говорим и за това революционно а, постижение в а, Париж. Вижда се, че а, това, предложе, това, което предлагате, не ни води до желаното намаление на температурата. А, по 2%, по 2 градуса, нито пък до, да не говорим пък за градус и половина. Господин Гренбарди каза, че а, има система свързана с този а, коригиращ фактор. Знаем, че до сега няма доказателства за изтичане на въглерод, както и господин Ландера каза. Къде е тогава този пропуск в системата? Или по-скоро пропускът е в този списък в въглеродния, в изтичането на въглерод. Има и въпрос свързан с настоящата цена когато а, работим върху този резерв за пазарна стабилност, виждаме, че ам, скалата Та ам, цените се движат по скалата отгоре до долу. Може ли да каже какво се случва на пазара и какво можем да направим, за да гарантираме, че с тази цена се постига нещо, а цената продължава да пада? и а, от всички страни се чуват някакви ужасни а, сценари. Следващия оратор, госпожа Еви. Тези въпроси, свързани с околната среда, не винаги са на първо място сред приоритетите на Европейската комисия. Нека да сложим ам, акцент върху конкурентоспособността. Ако съществуваше един механизъм, който да разреши проблема с изсичането на въглерода, ако този механизъм е глобален, тогава може да се постигне положителна дискриминация сред нашите предприятия. Ам, защото те ще постигнат по-низки нива на въглеродна интензивност. И така ще се разреши проблема с емисиите и това ще ни помогне да сме по-конкурентоспособни. И друг въпрос има, който е свързан ам, с казаното от комисаря. Господин комисарио, има ли намерение от ваша страна да се а, проверят тези м, мерки, свързани с реформата на СТЕ? Има изследвания от университети за добавената цена на въглеродния двуокис. Не говорим тук за данък, а за добавената стойност на въглеродния двуокис и да се въведе такава стойност за всички продукти, произведени в Европейския съюз. Обръщам се и към академичните експерти. Какво смятате вие за нашата диску, дискусия и кой вариант бихте предпочели? Следващия оратор, госпожа Дорано. Благодаря. Искам да се спра на един много важен въпрос, свързан с процедурата за размяната на квотите. И трябва да имаме предвид и секторите, които най-много са засегнати от разпределянето на квотите. По време в четвъртата фаза 50 сектора са засегнати и става въпрос за количество емисии, които няма да се променят значително. Има сектори, които създават много висока добавена стойност и са засегнати от изтичането на въглерода. Дали е разумно да се сведе до минимум броя на секторите, които са защитени, когато говорим за участници на пазара и които са крупни производители във важни сектори. Относно добива много голямо е безпокойството, тъй като китайски производители навлизат все повече на пазара. Между 5 и 10 милиарда ще са разходите по изчисления на специалисти. И както се вижда в този сектор, ще има негативно въздействие върху пазара. Относно околната среда, нека ви кара да функционира ефективно. трябва индустрията да бъде защитена и дългосрочните промишлени перспективи да бъдат взети предвид. Тези страни, които разполагат с най-големи квоти, да работят в посока постигане на дългосрочните цели. Господин Грижб, благодаря ви. Нашите оратори посочиха, че трябва да имаме система, която да е предсказуема, да има предвидимост. Много оратори го споменаха. но трябва да кажем, че не е възможно да обясним всичко. Не можем да обосновем всички тези данни, защото ситуацията е много динамична, не на последно място и заради економическата криза. Въпросът ми е следния за преразглеждането на референтните показатели. Това е въпрос, е, за който искам да говоря. Тези показатели е, почиват на определени индикатори, е, свързани с евентуалният технологичен напредък тези референтни показатели, дали са добре обосновани, като имам предвид очакванията и предсказаемостта, предвидимостта в промишлеността. Има ам, много сектори, като стъклопроизводство, стоманопроизводство, металообработване, които трябва да бъдат взети предвид и са обхванати от технологичния процес. В такива промишлени сектори които споменах, в които се използват и химични вещества и се отделя въглероден двуокис. Това, не, това а, няма нищо общо с технологии, Тук му говорим за химическа реакция. Не трябва да има нови критерии, а, свързани с този списък за изтичане на, въглеро, на въглерод. Тези сектори, които ще бъдат а, премахнати, ще разполага с 30% от сегашното количество квоти. Как ще се избегне тази ситуация? много сектори да бъдат подложени на натиски следствие това да изнесат производствата си извън Европейския съюз. Това е въпросът, който си задават всички държави членки, които произвеждат нещо, които имат реална промишленост а ние искаме да реиндустриализираме Европа, ако не се лъжа. Ето защо искам да ми отговорите на този въпрос. Благодаря ви. Господин Бартин. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Commissaire, et merci aux intervenants. Euh, j'ai entendu des choses très intéressantes. Благодаря, господин председателю, благодаря на ораторите. намираме се в ситуация, в която има много голяма конкуренция, има и нелоялни конкурентни практики на пазара и тук академиците казаха, че няма доказателства, че има изтичане на въглерод и че няма доказателства, че това има въздействие върху инвестициите. В рамките на един доклад при изготвянето ни доклад посетих редица големи предприятия в Европейския съюз за производство на стомана, алумини и така нататък. И през последните 10 години тези концерни е трябвало да извършват редица инвестиции. Това са инвестиции, изискващи крупен капитал. Стига се до стотици милиони много бързо и тези инвестиции се планират и в момента. И всичко а, е в момента висящо, защото няма сигурност. Реформата на СТЕ трябва да постигне своите резултати. В Париж вече всичко е договорено, това е ясно. Но а, реформата на СТЕ може да функционира само а, когато и другите континенти се включат дали китайците ще се съгласят, това е, стои под въпрос. Трябва да има една система като нашата, която да бъде въведена и там. Ако не се въведе такава система, това означава, че замърсяването на въздуха просто се измества в друг край на света. Всичко може да функционира, ако и останалите правят така като нас. В противен случай ще се стигне до деиндустриализация и в един момент в Европа няма да има никакво производство. Господин Фария. Obrigado, Sr. Presidente. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие казахте, че трябва да увеличим амбицията си, за да може да постигнем целите от Париж, за да може да постигнем целта от 2 градуса за топляне. Схемата за търговия с емисии може да е част от тази амбиция. Сега, предложението на комисията цели регулиране на информацията за морския транспорт. Дава се възможността да има един компенсационен фонд чрез схемата за търговия с емисии. Този фонд трябва да работи в е, сътрудничество с бизнеса, за да се поощри развитието на чистата индустрия. Зная от притежатели на корабостроителници, че това е много важно. Ние всички сме съгласни по този въпрос. Добре, но това, което искам да попитам комисаря е, как вие виждате възможността този фонд да се покрива от СТЕ, от схемата за търговия с емисии? И по-скоро една риторична забележка. Миналата седмица имаше делегация на Европейския парламент. Господин Екарт беше включен. Аз не можах да, да дойда, но имаше делегация в е, авиационната агенция. Какво ще кажете за ролята на тази агенция? Какви са, с други думи, вашите стандарти за емисиите от авиацията? Господин Белет, благодаря. Интересни неща чухме. Интересна информация. Що се отнася до корективния коефициент, например, е, добре разбрахме, че той няма да бъде задействан. Е, съгласно предложението на комисията. Добре. И това е свързано с списъка е, за изнасяне на въглеродни емисии. По-добър фокус. Е, това е един от изводите на оценката на комисията. Добре. Но смятам, че по-добро фокусиране, това е нещо, което все още предстои да бъде направено, именно по-добро фокусиране върху секторите, които са най-застрашени от изнасяне на емисии. Как смятате да осъществите това по-добре фокусиране? И на следващо място, е, увеличаването на индустриалното производство в Европа. Това е нашето основна, нашата основна задача. Ние искаме от една страна да приложим заключенията на Парижското споразумение, да намалим въглеродните емисии и от друга страна искаме да улесним развитието на, на економическия растеж на економиката. И така, моят въпрос е, предложението на комисията не дефинира увеличението на производството. Как? Може ли да го дефинирате? Може ли да кажете нещо за увеличението на производството? И на последно място. Има инсталации, има има инсталации, които се справят много добре, е, като намаляват своите емисии. И тук мисля, че трябва те да бъдат взети предвид, когато става дума за свободното разпределение, безплатното разпределение на квотите. Председателят, благодаря. Е, давам думата на комисар Каниете за отговор. Благодаря. Аз ще бъда много кратък, господин председател. Най-напред. Много от колегите, госпожа Кроштет и други колеги, говореха за разходите на индустрията, дали ще има разходи за индустрията, проистичащи от нашето предложение. Сега истината е, че всички сектори трябва да участват в намалението на емисията. Не може да постигнем целта от 40%, ако е, не всички сектори бъдат въвлечени в това. Не може да има някои сектори, които не правят нищо. Имахме иновации в, ми, в миналото е, и някой може да каже, да, постигнахме нивото на иновации, повече няма нужда да постигаме. Това не е така. Много е важно и в бъдеще да имаме иновации. В нашето предложение анализирахме два елемента. За да дефинираме по-добре разпределението на квотите. А именно, от една страна, взехме предвид международната търговия, от друга страна производството. Също така взехме предвид Кои са фирмите, които прехвърлят разходите си на, на потребителите? Има 50 а, компании в едната група и около 150 в другата. 50-те компании са тези, които имат трудности. И те всъщност имат повече възможности да предадат своите разходи към потребителите. Това е логично. Сега на следващо място а, сектора на стоманопроизводството. Проблемът на сектора не се състои в а, схемата за търговия с емисии. Имаме международна конкуренция с Китай, имаме проблеми с признаването на пазарния статус на Китай. Имаме свръхпроизводство в Китай на стомана. И износът на стомана от 2009 година от Европейския съюз пада. Това е факт. Освен това, разходите за производство на стомана в Европейския съюз са прекалено високи, така че есте не е проблемът. Секторът може да бъде защитен по друг начин. Но нашите политики за електрическия пазар, за газовия пазар са ориентирани към намаляване на производствените разходи и към укрепване на конкурентоспособността, но както бе казано, до момента, балансирайки всички елементи на СТ, изнасянето на въглеродни емисии не е факт. Не, това не е тенденция. Мисля, че може да имаме една схема за търговия с емисии, която да подкрепи конкурентоспособността на на е, Европейския съюз. Нашето предложение е балансирано. Това може да се докаже. Ние сме взели предвид всички параметри. Някои параметри са ориентирани към конкурентоспособността, други към околната среда. Ние имахме вътрешна дискусия в комисията, именно с цел да осигурим този добър баланс. Друг въпрос. беше за целите на схемата за търговия с емисии. Това не са самоцелно зададени цели. Ние трябва да покрием тук транспорта, селското стопанство, сектора на строежите, пътния транспорт. И виждате, тук имаме различни политики, включително и политиката на, на възобновяемите енергийни източници. И ако видим цялата съвкупност от тези политически пакети, под чертата ще се окаже, че нашата, нашето предложение е холистично предложение и много добре, много амбициозно и много амбиси, балансирано. Друг въпрос засягаше заетостта и равнопоставеността. Хубавото по, от Парижкото споразумение е желанието ни да преминем към една нисковъглеродна економика и економика, в която да има пазар на въглеродни емисии. Сега, по отношение на селското стопанство и лесовътството. 40% намаление на емисиите трябва да включи всички е, всички сектори, включително земеползването, трябва да се включи друг и промяната на земеползването и лесовътството. Емисиите от селското стопанство са нещо, което не могат да се пренеб... нещо, което не може да се пренебрегне. Е, те също трябва да станат устойчиви. Сега господин Кебранди говори за секторния корективен коефициент. Вие виждате схемата, която ви предоставих. Ние говорим тук за, най-доб... за най-добрите компании, които се справят, за отличниците в първата е, категория. Те нямат нужда от корективен фактор. Това е ясно. And also, Mr. Um, Sommer uh, also came... Господин Сомер говори за бъдещето, за групите, за групирането. Сега този подход, който предлагаме, това е една опция, една възможност. Може да имаме от едно до 10 възможности. Но колкото повече фактори включваме, толкова по-сложно, става, по-сложно настава цялата система. Ако включим цемента в една група, а това ще окаже влияние върху всички останали групи. Така че трябва да имаме задълбочени дискусии за това как в различни сектори да, бъде прило, да бъдат приложени нашите стратегии, нашата политика, но комисията е отворена за всички предложения, които могат да дойдат от, от парламента. Много лесно е да се каже, ние ще направим това и, и смятаме да направим това, но въпросът е всички да действаме заедно, защото е, схемата засяга е, всички нас, <clears throat> моите служби ще са на ваше разположение, ако имате идеи и желания за допълнителна информация. Имаше въпрос за реперите, за индикаторите. Те са зададени още от 2010 година за различните сектори. Не всички сектори с, с, с желание предоставят данни. И тези репери са резултат от технологиите, които имахме през 2007 и 2008 година. През 2010 година е, имаше определен преглед на коефициентите, но все още нужда за подобрение тук има и сме отворени за дискусии. За изнасянето на въглеродните емисии, за това говорих, но имаше въпрос. Защо да няма адаптиране към въглеродните емисии, да няма данък, въглероден данък, а да има адаптиране. Сега въпросът е, въпросът опира до прилагането. Много лесно е да се под, под, подкопае въглеродният елемент при производството на определени стоки. Може да имате един продукт, произведен в различни страни при различни условия, тогава въглеродният му елемент ще е различен. Това, което ние се опитахме да направим е да предложим хармонизирани правила за отдаване на квоти в, сред секторите и сред държавите членки. Имаме хармонизирана система. Но може да има мерки, които да защитават някои сектори. Това не, не съответства на тази система. Е, не може да се вземе един сектор, който да се изземе, да се изключи от схемата, и да бъде защитен. Ми, на другия ден, друга държава членка ще иска да извади друг сектор а, от схемата. Така че комисията смята, най-добрият подход е да се убедят всички заинтересовани страни да се включат в въглеродния пазар. Китай вече почва да се придвижва към този път и други страни биват вече спечелени за идеята. There has been also uh, interventions which have related to, to maritime, uh, uh, ICAO, lack of ambition of, of the European Union, and mainly in, and a topic which... Обвиняват ни, че амбицията би могла да бъде по-висока, но в крайна сметка ние направихме каквото може. Аз се радвам, че може да дебатираме въпросите така открито с вас, с парламента, с моята позиция, че депутатите от парламента трябва да присъстват навсякъде. При всички дискусии, ето, даже комисията, представителите на комисията не винаги присъстват на, <clears throat> на всички дискусии, свързани примерно с Париж. Ние се крием под чадъра на съвета, когато искаме да имаме достъп до някои срещи. Но, така или иначе, за нашите амбиции мога да кажа, че направихме каквото можахме. Ние искахме да постигнем сделка, да постигнем споразумение с другите страни. И това, което постигнахме, беше един първоначален сигнал за създаване на един глобален пазар на въглеродни емисии, според мен. Някои казват, защо не сте включили тук и водния транспорт, морския транспорт. Ами, трябва да имаме едно добро средство, един инструмент за измерване на, на емисиите от корабите. Е тогава, когато имаме данните от морския транспорт, може да помислим по-нататък за емисиите от морския транспорт. Това не е затворено предложение и не е непристъпно предложение. Естествено, може да говорим за динамичното разпределение в рамките на пазара на квотите. Парламентът има много повече възможности за влияние и за действие. Пре... Вие заедно с съвета сте законодатели. и зная, това е много трудно досие. и се надявам, че ще успеете да се преборите за амбициозните цели. Пожелавам всичко добра, добро и на докладчика. Благодаря. Ще помоля другите експерти да бъдат кратки, защото започваме да закъсняваме. Благодаря, благодаря за коментарите и за въпросите. Повтарям, че ние в Флоренция с най-голямо удоволствие ще ви дадем допълнителна информация, защото почти нямах време е, и сега няма време за отговор на въпросите. Ще се спра на някои теми, свързани с изтичането на въглеродни емисии. Няколко депутати споменаха този въпрос. Е, казах, че съществуващите научни доказателства са ограничени и доста контекстуално трябва да бъдат тълкувани. Използват се различни набори от данни, такива от търговията, такива от надзора, такива от производствената сфера. Опитваме се да интегрираме в проучванията си и различните изследвания на преноса на цената към крайния потребител. Не бих е, казал, че от цялата информация, с която разполагаме, е, изтичането на въглеродни емисии се очертава като голям проблем. Не казвам, че това ще остане така и в бъдеще, но общо взето такава е информацията, е, която получаваме от литературата за изпълнение изпълнението на нормативните изисквания. Нормативните изисквания в областта на околната среда са едно от обстоятелствата, които могат да окажат влияние за изтичане на въглеродни емисии, но има и други фактори, които влияят върху този процес. Например, цени на горивата и други подобни. И всичко това трябва да се отчете заедно. По отношение на корекциите и данъка, това са два взаимно свързани въпроса. два интересни политически инструмента, при които се наблюдават някои белези на пазарен подход. От теоретическа гледна точка те са интересни за проучване, но на практика вероятно е, практическото функциониране на тези инструменти е свързано с известни трудности. С това се ограничавам. Благодаря сега господин Руф. Um, Благодаря. Не мога да отговоря на всички зададени въпроси, за това мога да дам допълнителна информация. Е, провалът на системата е, не се дължи на това, че прилагахме е, фактора за корекции между отделните отрасли. Такъв фактор е необходим, но въпросът е, че е прилаган много по-широко, отколкото е било необходимо има възможност да се избират изходни позиции и освен това понякога разпределените квоти са прекалено голям брой и стигат до тавана на възможното разпределение. По отношение на въпроса на господин Гербранди, различни са а, вариантите. Ако има присп... коефициент за приспособяване за всички сектори в размер на 1%, а, тогава показателите са едни. Когато имате коефициент 0,5%, показателите са други и се излизат наяве отраслови разлики. Uh, Тук е на лице голяма несигурност е, и тя би трябвало да е, се ограничи, е, защото вреди дори повече, отколкото прилагането на фактора за корекции между отделните отрасли. Защо? защо е, в началото на годината паднаха цените. Ами, е, различни са причините. И макроекономическото положение в Китай не е розово. Много дружества участват в момента е, в системата за търговия с емисии и сега е, са склонни да се отказват от е, квоти. Има една такава историческа тенденция на спад, е, която е свързана и с е, тенденциите на пазарите на петрол, на газ, е, когато се мине от производство на въглища към производство на газ, всички тези показатели се променят. И част от производствата стават нерентабилни to sum it up, it's low demand and possibly high supply. Е, и така може да се стигне и до ситуация на ниско предлагане, а високо търсене за реперите и упростяването във връзка с административната а, е, тежест. Предложението на комисията е много упростено. А, е, променя се идеята да се отдалечим от единната ставка от 10%, но е, тази единна ставка всъщност стимулира допълнителните намаления е, и може би ще допринесе още за енергийната ефективност. И госпожа Зомер. Е, германският стоманодобивен сектор е направил много, е, повишил е енергийната си ефективност. Те са в горния край на скалата на репера Идеята на репера е да се използват 10% най-ефикасни инсталации и оттам да се тръгне за по-нататъчно намаляване на емисиите. Мисля, че това трябва да бъде обвързано и с изтичането на въглеродни емисии, т.е. да бъдат обхванати от тези отрасли, където има най-голям риск от такова изтичане. Само, че реперът трябва да стимулира допълнително намаляване. Не можем да пазим всички отрасли вечно. В крайна сметка трябва да стигнем до едно снижаване на емисиите и за тази цел е добре да тръгнем сега. Да се подберат добре е необходимо дружествата и отраслите, които са най-изложени на риска от изтичане на емисии. Колегата, който стои до мен, казва, нямаме достатъчно научни доказателства, че такова изтичане е факт. Но сега трябва да започнем, за да изпълним резултатно е, стремежите си е, за дългосрочни цели. Мисля, че с това мога да се огранича. Thank you very much. We have closed the first session and we start immediately with the second. С това приключихме първия кръг на изказвания, въпроси и отговори. Преминаваме към втория кръг. Давам думата на Аксел Егер, генерален директор на Еурофера, 5 минути. Моля да гледате часовника си, тъй като трябва да приключим на време. Имате думата, господин. Just checking where my presentation is. Искам да проверя къде ми е презентацията. Някъде тук се намира. Can you help me with my presentation? Бихте ли ми помогнали да извадя изложението си на екран? Uh, uh, support... Най-напред искам да кажа, че Европейския стоманодобив подкрепя целите за ограничаване на отражението на нашата дейност върху климата. Е, целта е да има обща е, глобална система за търговия с емисии с идентични цели и цени на въглерода за всички конкуренти. Това е идеалното, но то не е постижимо в близко бъдеще. Докато стане това, е, политиците трябва да гарантират конкурентоспособността на нашия отрасъл. Ние силно подкрепяме е, отрасловия подход на комисията нашият е, материал, това, което произвеждаме, е 100% подлежащо на рециклиране и може да се рециклира безкрайно. Но трябва да се е, отрази това в законодателството за системата за търговия с емисии. Е, не е възможно да се борим с промените в климата без новаторски продукти. Ако се погледне е, например, ефективността, резултатността на газовите турбини и на други подобни уреди, ще разберете за какво говоря. Половината от стоманените продукти, които произвеждаме днес, преди 50 години не са съществували. Не ни застрашавайте с вашето законодателство. Стоманодобивът в Европа е водещ в новаторските технологии. Сега имаме нови проекти за улавяне и използване на въглеродни емисии и това разбира се изисква да се разгърне един дълъг процес при условия на економическа рестабилност. Е, ние в този процес е, имаме повече разходи, отколкото своите конкуренти. И за това понякога е нерентабилно да се внедряват новите технологии е, Естествено, с предложенията на комисията има някои проблеми. Откъде ще дойдат квотите? С това е свързан проблемът. Предложенията на комисията дори в този си вид не дават достатъчна защита срещу изместването на въглеродните емисии няма стимули да се намали прехвърнето на цената към крайните потребители или към други продукти. Много е жестока конкуренцията в стоманно добива Абсолютно всяко увеличение на нашите разходи ползва нашите конкуренти. Това намалява глобалната конкурентоспособност. Сега над 80 хиляди работни места в нашия отрасъл вече са изгубени от 2009 година насетне. За това има различни причини. Нелоялна търговия, намалено търсене, но също така и перспективите за бъдещата система за търговия с емисии. Даже не говорим за сегашното положение. Особено неблагоприятен фактор е свръхкапацитетът на стоманодобива в Китай. Тя, Китай произвежда 400 милиона тона годишно, което е близо три пъти а, повече от а, цялото потребление в Европейския съюз. А, износът на стомана в Китай буквално експлодира през 2014 година. А, цените в Китай непрекъснато падат и то преди под нивото на променливите разходи. С това въобще цялата световна цена върви надолу. Освен това, Мога да кажа, че през последните няколко месеца цените на европейската стомана се сринаха. Сякаш камък падна от небето. В едно проучване, поръчено от Европейската комисия, се казва, че ние можем да прехвърлим върху потребителя близо 100% от цените които плащаме, от разходите, които правим за борба с промените в климата. Това не е вярно, защото само през последните няколко седмици е, в нашия отрасъл са изгубени 7000 работни места. Е, ние имаме 26 милиарда преки разходи. Това е обвързано с 48% спад в безплатните квоти към 2030 година. Имаме 8 милиарда косвени разходи. Общо разходите от 2021 до 2030 във връзка с въглерода ще бъдат 34 милиарда. Ако така продължава, Европа ще се лиши от своя стоманодобив. добив. И трудно ще постигнем предишния си дял в брутния вътрешен продукт. Е, основните ни опасения е, произволното е, променене на и въвеждане на втори фактор за линейна корекция. Безплатният дял от квоти не е достатъчен за защита срещу изместване на въглеродните емисии и така се създават огромни дефицити, включително за най-ефикасните предприятия. И освен това няма никаква юридическа сигурност за това, че косвените разходи ще бъдат компенсирани. Повечето държави членки е, така или иначе не използват този механизъм в момента. Приключвам след няколко минути от какво се нуждаем и за какво трябва да ни помогнат политиците не трябва да има преки и, и косвени разходи на нивото на нашите най-ефикасни 10% предприятия. Само тогава можем да инвестираме. Освен това, трябва да събираме реалистични данни, които а, да а, се съберат точно 2019 година и след това да няма никакви промени. А, разпределението на безплатни квоти трябва да се опира върху потребностите на нашите отрасли. Е, а това означава да се ръководим от 10% най-резултатни предприятия. Е, също така, косвените разходи, е, разходи трябва да бъдат приспаднати на нивото на предприятията с най-добри показатели във всички държави членки, чрез хармонизирани и прозрачни правила. Въпросът е дали ще има безплатно разпределение за целия риск от а, е, изтичане на въглероден двокис или само за част от този риск. Мисля, че тук трябва да се подходи разумно. Благодаря. Сега Дамиен Морис, директор а, е, за политиката на Сенбен. Благодаря, господин председателю. Ние не сме мозъчен тръст с стопанска дейност съществуваме вече от няколко години. Има добра новина. Емисиите са намалели много по-бързо, отколкото очаквахме. Агенцията по околната среда оценява, че вече намален с 20-30% от нивата на 90-та година, като целите до 2020 година са постигнати много по-рано. Секторите, обхванати от схемата, също показват спад на емисиите с 21% под нивата от 2005 година. Но преди да отдадем това на схемата за емисии, трябва да се попитаме какво е е постигнато с водещата политика в областта на климата. Изчисленията са неточни, но това, което идва от публикациите е обезкуражаващо. Има проучване на CDC, Агенция по климата, която казва, че ем, ем, цената на въглерода би била между 0 и 100 ем, милиона, за количество между 0 и 100 милиона тона и цяло целият спад е между 2005 и 2011 година. Тоест нищо значително. И цената, освен това, е паднала от 2006 година и сравнение с 2006 и 2007 година. Имаше някакви печалби около април 2014 година и ние очаквахме, че тези печалби ще се увеличат до 2020 година. Някои дори предсказваха, че ще има цена на, а, в размер на 30 евро, но се оказа, че анализаторите са прекалено оптимистични. А, е, през последните 6 седмици бяха загубени всички печалби от последните години. Бумберг трябваше дори да намали прогнози с две трети за 2020 година и въпреки всичко и тези прогнози са прекалено високи. Така че отново сме тук, 2016. След 11 години, от когато съществува тази политика, ние все още нямаме цена на въглерода, която да води до краткосрочни намаляване на нивата, въпреки че е, са е, въведени правила в е, фаза 2 и фаза 3, въпреки че има и възможност за интервенция чрез изнасяне на квотите в края на период, периода и въпреки че има резерв за стабилност на пазара. Понякога има свръхпредлагане и постоянни ниски цени и това всъщност води до негативни последици. Трябва да има квоти, които да се предлагат постоянно. Трябва да има и временно предлагане, да се има предвид и резерва за новите участници. Трябва да се помисли и за бъдещата цена на, на въглерода, като се предлагат различни механизми. Um ние сме публикували много предложения през последната година и половина и имаме актуализирана позиция, която ще публикувам през следващите седмици. Има и други решения, не, не само това, което ние предлагаме. Ем... Това, което искам да ви кажа, че схемата все още не е ем, реформирана. И преразглеждането на схемата за търговия на емисии е наистина последен шанс да поправим нещата. Вече сме имали достатъчно възможности до сега. След оптимизма, изразен след Париж, наистина за Европейския съюз няма място за отпускане и не трябва, освен това, политиката за климата да се Изтласква на страни. Е, трябва е, веднъж и завинаги да разрешим е, проблема, за да не водим този разговор отново след десетилетия, да речем. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Монтезано има думата. <clears throat> Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Аз ще говоря от името на Евроелектрик. Тя представлява, асоци... това е асоциация на предприятията, произвеждащи електроенергия в Европейския съюз. Аз ще очертая една по-обща перспектива. Няма непременно да се концентрирам само единствено върху предложението за СТЕ. Нека най-напред, най-напред задам общия контекст. Искам да подчертая факта, че през последните години е, миксът, енергийният микс се придвижва към нисковъглероден микс, към възобновяеми енергийни източници и отделяне от твърдите горива. Електрическото производство е около 50% вече почти невъглеродно. За да може да продължим по този път, с тази тенденция, много е важно Европейската комисия и предложението на Европейската комисия за реформа на СТ да бъде приложено. Ние все още смятаме, че СТ е най-ефективният подход за декарбонизирането на економиката. И то поради три причини. Защото това е европейски подход, той е основан на пазара и е технически неутрален. Ние смятаме, че това е така, защото ако национални политики и мерки бъдат приложени, ние се опасяваме, че това би било рисково и ще, подкупи, ще подкопае ефективността на политиката за климата. Освен това, подходът в политиките трябва да е последователен, особено обвързването му с обвързването на СТЕ с другите европейски политики трябва да бъде гарантирано. За да може да осъществим това, необходимо ни е, необходима ни е една добра законодателна база на европейско равнище, но също така искам да подчертая, че много важен компонент на този подход от насъща перспектива е също така подобрения, подобрената структура на пазара на електричество. И тук имам предвид не само въглеродния елемент, имам предвид гъвкавостта и разширяване на капацитета за производство на електроенергия. Това са специфични елементи, е, които са заложени в предложението на комисията. Ние подкрепяме е, коефициента за намаляване от 2,2%, този е, линеар, тази линейна това линейно намаляване. Освен това, смятаме, че трябва е, делът е, трябва да се търгуват квотите на 57% и смятаме също така, че трябва да се продължи с безплатните квоти за секторите, които са най-рискови, най, най, в най-голям риск от изнасяне на въглеродни емисии. Ако след Парижкото споразумение Европейския съюз реши да надмине 40% на цел за намаляване на парникови газове, естествено има потенциал за увеличаване на тази амбиция, амбиция чрез излишъка на квоти. Е, той, още, той вече съществува, все още съществува в схемата. Но искам да кажа, че и невъглеродните, т.е. Не, секторите, които не са покрити от СТЕ, трябва да допринесат за намаляване на емисиите. <clears throat> Що се отнася до тези сектори, искам да направя следния коментар. Електричеството може да играе голяма роля в декарбонизирането на именно тези сектори. Ето тук виждате един пример за транспортния сектор, където дори да вземем предвид е, сегашния, настоящия енергиен микс, електричеството представлява една от най-малките, един от най-малките дялове. И тъй като електрически, е, електропроизводителният сектор е предмет на ограничаване, невъглеродни емисии, няма да има допълнителни емисии в бъдеще от този сектор, защото все повече други сектори ще разчитат на него, тъй като има именно прак за въглеродните емисии от други горива. И така моето заключение, че електричеството може да подобри енергийната ефективност и да допринесе за намаляването на въглеродните емисии. Благодаря, казва председателят, а сега давам думата на го госпожа Понс Телетрет, директор на ВВФ. here? That's good? Okay, thank you. Excuse me. Uh, so, first of all, mm, thank you for... Благодаря. Благодаря най-напред за поканата и за тази възможност да ви запозная с позицията на Световния фонд за защита на дивата природа относно реформата на Европейската система за търговия с емисии. Най-напред искам да ви запозная с някои основни принципи. В член 191 от договора за Лисабонския договор е закрепен така наречения принцип замърсителят плаща. Това трябва да е приоритет. Е, и второ, целта на системата е, е въглеродът да бъде е, снабден с цена, за да може да се намалят емисиите на въглероден на двокис и така да се ограничат промените в е, климата. За сега системата не постига целите си. Цената на въглерода е твърде ниска, няма стимул а, да се намалят емисиите, а големите замърсители са много големи. Комисията се опитва сега да предложи промени, но те не са достатъчни. Особено с оглед постигнатото споразумение в Париж. Господин Каниете, господин Лавия и много от присъстващите тук евродепутати присъстваха на конференцията в Париж това, което бе постигнато там, бе извънредно и със сигурност надхвърли очакванията на мнозина участници. Сега целта е да се ограничи нарастването на глобалната температура далеч под 2 градуса, като се правят усилия съответната стойност да е не по-голяма от градус и половина да останем под а, градус и половина увеличение в а, температурите на глобално ниво, както предвижда Парижкото споразумение, означава до 2050 година Европейският съюз да намали своите емисии на въглероден блоки с 95%. Графиката показва, че за да постигнем това трябва всяка година все по-голям обем квоти да извеждаме от пазара. За тази цел е необходим фактор за линейно намаление по-висок от предложения 2,2%. Our assessment... Нашата преценка е, че тук показателят трябва да е между 2,6 и 2,8%, за да се стигне до намаление на емисиите с 95%. Само така ще можем да ограничим увеличението на температурата до под градус и половина. Ето я тортата на замърсяването. Днес е, тази торта е огромна и има много блатове. Както вече беше казано, в момента цената на въглерода е около 5 евро на тон. Докато при замисленето на системата и нейното създаване, прогнозната цена беше 30 евро. Резервът за пазарна стабилност не е достатъчен да коригира това положение – е, най-малко до 2025 година пазарът ще е пресиден с квоти. Това означава, че ние няма да можем да изпълним целите си. Нито едно парче от тази торта не трябва да се е, дава безплатно, защото това противоречи на принципа замърсителят плаща. Между 2021 и 2030 година Показателите ще бъдат по-лоши с 160 милиарда евро, което означава, че правим огромен подарък на въглеродоинтензивните производства. Не трябва да се плашим от това чудовище, което бива наричано изместване на въглеродните емисии или изтичане на въглеродните емисии. Както казват мнозина, включително от Европейската комисия, няма доказателства, че такова изместване се осъществява. Освен това, сега Европейският съюз не е единствената структура с система за търговия с емисии. Китай и е, части от Северна Америка, както и други места на света, представляващи общо 17% от световните пазари, сега разработват собствени системи за търговия с емисии на своя територия. Нали, най сетне, търговете за квоти на емисии може да допринесе за финансиране на прехода. Парите от търговете могат да допринесат за разработване на ВЕИ, за енергийна ефективност, за приспособяване на най-уязвимите към отражението на промените в климата. Това въжи както за прехода в Европа, така и за прехода в световен мащаб. И накрая, уважаеми господин комисар, почитаеми господин председател на комисията, почитаеми евродепутати, Световният фонд за защита на дивата природа ви призовава да настоявате за смислена реформа на системата за търговия с емисии. Едва тогава ще можем а, да постигнем успех. И последното, което искам да кажа е, че имаме 5 годишни цикли. И за да може да изпълнява системата своята роля пълноценно, необходимо е нейното функциониране да се съобрази с тези 5 годишни цикли. Председателят, благодаря ви. Сега Колегите имат думата за въпроси. Господин Лизе. Благодаря, господин председателю. Предложението, което е направено, е много добро. Господин Канет е казал обаче, че трябва да се търсят възможности да се подобри, да сме по-амбициозни, да включим нови предложения. Това стои под въпроса за мен. Или пък може би да сме малко по-малко амбициозни. Въпрос към експерта за диференцирания или многостепения подход. Трябва да се действа по-целево, за да се избегне изместването на въглеродни емисии. Защо не се направи една крива? Днес с новите технологии не е ли възможно да се направи групиране в различни категории, а е да има и а, линейен ред, т.е. за който има по-голям риск, получава повече безплатни квоти. Днес в нашия свят всичко е в електронен вариант и всичко е възможно да има разграничаване между категориите първа и втора и да няма вече проблеми. Магел Канете засегна темата за циментопроизводството. Може би критериите да бъдат променени, така че и този сектор да бъде обхванат. Стоманодобива. Рената Зомер каза нещо и господин Канете също така. Големият проблем на стоманодобива на е СТЕ и до около 2300 нищо не правим. Ще си останат проблемите с Китай исканията на стоманодобивната промишленост са оправдани. те и за тях се отрежат 10% безплатни квоти, но след това предложение вече не сме толкова сигурни в този дял. Говорим ам, за това, че има други, които трябва да направят повече други сектори. Селско-стопанско въздухоплаване. А, не всички трябва да намаляват с 35% дълъс, така както го прави ам, а, индустрията. И другите трябва да се постараят повече и тогава може би и с аргументацията ни ще а, аргументацията ни ще е по-лесна. Следващия оратор, господин Пиеха. Имам а, въпрос, свързан към казаното Евроелектрик. През 2015 година съвета прие заключение за бъдещето на СЕТЕ. Полша не прояви ентузиазъм, меко казано, но ам, така както разбирам нещата, страните, които са изложени най-много, на въздействието от политиката в областта на климата могат да има два инструмента на разположение. Смекчаването до известна степен, негативното въздействие СЕТЕ и като възможен инструмент се счита резерва за пазарната стабилност. Когато се направи предложението за тази е, въпросна реформа, то беше толкова неясно, че а, се превърне в фарс. и бенефициерите не могат да решат по начина, по който да се разходват разходите. Фонда за модернизация дава възможност да се блокират инвестициите от комисията е е и от ЕИБ също и от представители на някои от по-богатите държави членки. По-бедните държави членки могат да изпаднат в такава ситуация, в която трябва да използват технологии от богатите държави членки. Това се отнася и за други страни по света. Има и тръжни процедури, възлизащи на милиони евро за енергодобивния сектор това не са толкова големи суми, но за други са. Може ли да се направи нещо, за да се намалят негативните въздействия от реформата в СТЕ? Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Системата за СТЕ може да създаде стимули и ам, да защити тези, които искат да преместят производството си. Трябва всички които замърсяват да си плащат, да се прилага този принцип и само производства, които са застрашени от изместване на въглеродни емисии, да бъдат защитени. Е, това трябва обаче да е изключение, а не правило. Аз имам два въпроса. Дали експертите са съгласни, че принципът замърсителят плаща трябва да залегне в СТЕ? И на следващото място искам да знам Нещо повече за методите за изчисляване, за прехвърлянето на разходите. От една страна имаме проучване от Делфт, в което се посочва, че има много високи нива на прехвърляне на разходите към потребителите и има и други ам, заключения от Екофис. Каква, какво е вашето виждане по този въпрос и каква е възможността промишлеността да прехвърля разходи, част от разходите си към производителя, към потребителите? Благодаря, господин Екхаут. Благодаря ви, благодаря и на всички оратори. Имам въпрос към господин Егарт. да се концентрираме върху фактите. И въпросът ми е колко ам, свръх ам, предлаган, какво е нивото на свръхпредлагането до сега. От 2005 година стоманодобивният сектор получава свръх предлагане всеки път, има свръхпредлагане на квоти и какъв е техния размер. Ще е добре да знаем. Относно разходите, които се прехвърлят към потребителите, има на първо място да кажа, че дори и ако стомонодобивният сектор трябва да а, изкупи всички квоти, а, ще се стигне до дял от 5,5%, само 5% от всички разходи, ако трябва да ги изкупите всички и то <clears throat> по 10 евро на квота. Надявам се, че данните са ми е, верни. Е, взел съм ги от е, проучвания, ако не поправете ме. За разходите, за които се прехвърлят към потребителите в Северна Европа, е доказано, че прехвърляне на разход към потребителите може да възлиза и на 100%. Може и това да го включите във вашата аргументация, ако въобще може да кажете нещо и по този въпрос. Каква е цената на въглерода, която е необходима, за да може в предприятията да се премине към друг вид горива? В момента цената на въглищата е ниска. Каква е необходимата цена, за да се премине към други видове горива и към технологии, които са с нисък дял на въглеродни емисии? но има а, и а, които са енергоемки. Как можем а, да а, затворим тази пробойна между а, тези а, две страни и а, дали има възможност за провеждане на преговори? Yes, um, thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm very glad that, that Mr. Eggert... Благодаря. Хубаво е, че чухме, че ситуацията в стоманено-добивната и преработвателната промишленост не, не е свързана с СТЕ. Много хора обаче вярват, че е, ситуацията на стоманодобивната промишленост е резултат от промените в политиката за климата. Това е по-скоро като коментар. Въпрос към господин Екарт. Либералите не подкрепят фактора за корекция в различните сектори. Вие казахте, че реперите са голям проблем за стоманодобивната индустрия, но е, все пак нещо трябва да сте, някакъв, някакъв критерий трябва да има. Какво смятате? Какви фактори трябва да бъдат Ко, кои сектори според вас трябва да бъдат махнати от списъка на секторите, които изнасят, които са застрашени от изнасяне на въглеродни измиси? И сега за господин Монтесано фонда за модернизация. Това означава, че няма да има равнопоставеност в Европа, защото някои електроцентрали ще имат безплатни квоти, а други ще трябва да плащат за тях. В същото време ние създаваме енергиен съюз в Европа. Тоест, според мен, това са две противоречащи си концепти, концепции. Може би може да ни помогнете да разберем за какво става дума. Може би, въпреки това може да имаме равнопоставеност и въпреки това може би може да имаме този фонд за модернизация. Госпожа Хеви, благодаря. Аз искам да задам следния въпрос. интересуваме за едно е общо европейско правило, което да съответства на разпоредбите на Световната търговска организация, свързано с търговията с емисии. И въпросът ми е, ще има ли в бъдеще предприятия, които ще могат да инвестират и то масивно да инвестират стотици милиони евро в намаляването на емисиите. Няма ли да е по-ефтино да се плаща за квотите? Дори ако цените по някакво чудо се повишат, колко реалистично е очакването от тези инвестиции и то дали, дали и дали ще има възвръщаемост. По принцип това означава е, е, една много голяма инвестиция. Не е ли по-ефтино да се, да се плаща данък за, да, за, да, за емисии, върху емисиите? И сега за пазара на вторични суровини. Как ще се развие този пазар? Може ли да има спекулации с, инструмент, с инструмента за, за въглеродните емисии? Господин Гжип, имам два въпроса. Най-напред, изнасянето на производството извън седалището на, на дадено предприятие – Трябва да има равнопоставеност между изнасящите и неизнасящите предприятия. Това е феномен, който все по-често се наблюдава. Тук имаме различни цени, които се плащат за енергията в Европа, в Америка. Какъв, как се отразява това на, раз, на отделните сектори в индустрията? И сега за енергетиката. Въпрос към господин Монтесано. Кой е най-ефективният начин да се гарантират инвестиции в енергийния сектор чрез може би чрез фонда за модернизация. Как тези гаранции могат да бъдат направени в рамките на енергийния съюз? В на следващо място, в някои страни има схеми за компенсации, в други няма. Тоест, някои от разходите се прехвърлят към по-големите потребители. И така, сега последните двама оратори, докладчици в економическия и социален комитет и в комитета на регионите. Сега колегата Торпецини, докладчик на економическия и социален комитет. Моля да не се изказвате по-дълго от две минути, за което ви се извинявам. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се справя много бързо. Становището ни бе прието на пленарно заседание и аз искам да се спра на основните елементи. отражение на приспособяването отрасъл спрямо отрасъл върху косвените разходи. Преди всичко косвените разходи са тези, които понасят тази промяна. Необходимо е държавите, които страдат най-много, да използват законосообразно държавните помощи, за да се противопоставят на тази тенденция и е, за това трябва в бъдеще при реформата това да се отчете. Е, Необходимо е да се дава предимство и да се създават стимули за онези, които най-много улавят е, въглероден двуокис. Трябва да е, изхождаме от е, данни, които са реални, идват от сектора и са фиксирани в началото на периода. Аз имам наблюдение върху италианската промишленост отблизо. И за четвърти път правя подобен доклад, така че мога да следя данните в развитие. Квотите трябва да се определят върху реално производство, а не върху исторически данни. Що се отнася до фитокарбона, т.е. фитовъглерода, трябва да се определи прак. А за използването на резерва за пазарна стабилност трябва да се вземат предвид необходимите обещетения за отраслите, в които се извършва извеждане на производствени мощности. Необходимо е да има и стимули за потребителите и семействата, за домакинствата, които извършват така наречените екологосъобразни продажби. Необходимо е да има стимули за онези предприятия, които също така участват в търгове, така наречените зелени търгове. Благодаря сега господин Дас, представител на Комитета на регионите. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм на това изслушване като представител на нашите местни и регионални органи. Пред Красно е, че можем да участваме в тази, макар и с твърде технически характер, дискусия. Е, мога да ви кажа, че ние ежедневно в местните и регионалните органи работим е, по въпроса за последиците за нашите предприятия и граждани от е, системата за търговия с емисии. Както знаете, Комитетът на регионите представлява местното ниво на управление – и в този случай имаме възможност да изложим позицията си пред Европейския парламент, е, като по този начин допринасяме за спазването на принципа на субсидиарност. Е, Комитетът на регионите работи в момента върху становище за директивата, предложена от, Европейския, от Европейската комисия във връзка с хармонизирането на механизма за търговия с емисии. През последните няколко месеца, работейки върху становище, то съм се срещнал с много заинтересовани, някои от тях са представени тук и разбира се, налага ми се да се срещам с представители на различни политически партии, както в парламента, така и в комитета на регионите. Е, някои предложения трябва да бъдат преценявани в светлината на евентуалната роля, която могат да изиграят местните и регионалните органи е, те са, така да се каже, на фронтовата линия на намаляването на парниковите газове и са в най-висока степен засегнати от промените в климата, на които сме свидетели. Мисля, че никой по-добре от местните и регионалните органи не може да разясни на гражданите е, в какво се състои системата за търговия с емисии. Нашето становище ще бъде гласувано от Комитета на регионите следващата седмица. В заключение мога да кажа, че това становище ще подкрепи резултатите на конференцията КОП-21. Те са прекрасни резултати, не трябва чрез системата за търговия с емисии да влияем отрицателно върху конкурентоспособността и на нашите дружества. Благодаря. Сега искам да дам думата за съвсем кратки въпроси. Моля ораторите наистина да бъдат е, лаконични. След 1230 е, сме и е, за отговорите ще продължим на английски, тъй като преводачите ще ни напуснат. И сега, господин Егет, е, благодаря, господин е, председател. Най-трудният е, въпрос беше зададен от господин Лиза. Мисля, че той е свързан с политическо решение. Не е стоманодобивът този, който да определя как да изглежда многопластовият подход. Дори най-ефективно работещото е, стоманодобивно предприятие е, в е, Европа може да остане без безплатна квота. Това означава, че сме в тежко положение и само ще затваряме предприятия, а цената на стоманата ще расте. По отношение на кривата, да, може би има известна възможност там, но експертите трябва да я оценят и обсъдят. Е, мисля, че това отговоря и на е, въпрос е, на господин Гербранди. Кои отрасли да бъдат включени в системата. Това не трябва да определяме ние, но трябва да има допълнително включване на сектори в обхвата на системата, защото секторите, които по настоящен са извън нея, могат да допринесат за постигане на нейните цели. Аз обаче не мога да преценя в кои сектори точно е най-големият риск от изместване на въглеродните емисии. Така че позицията ни е, моля да гарантирате защита срещу изместване на въглеродните емисии на ниво най-ефективни предприятия. Това ще изисква да се вземат с квоти от тръжната част и това е, ще наложи да се промени цената. Е, така ще се създаде стимул е, за някои отрасли по-бързо да намалят емисиите и да използват безвъглеродни технологии. Европейският стоменодобив не е против това въглеродът да има висока цена, ако обаче ни бъде предложено необходимото ниво на защита. Госпожа е, Гутеланд, е, стоманодобивът е, не действа преждевременно. Ние имаме своите ограничения. Може би ще трябва при сегашните технологии да вложим много средства, за да увеличим ефективността си към 2030 година. И при всичко това трябва да останем рентабилни. Новата система на репери ще помогне много на редица отрасли. Нуждаем се от еднакви условия за конкуренция с нашите конкуренти извън Европейския съюз. Ако всички тези разходи не се плащат от китайското производство, тогава проблемът е голям. Господин Ейкхаут, е, колко е, е свръх възлагането на квоти, на колко възлиза, мога да ви кажа, че иронично е това, че е, при безплатните квоти за нас е, излишъкът дойде от економическата криза. Това е ирония. Ние получихме безплатни квоти, които ще траят няколко години, надявам се, поне до края на настоящия период. Но също така, тези безплатни квоти трябва да се съпоставят с косвените разходи, които нашият отрасъл е принуден да прави. Може би ще е добре комисията да изясни този въпрос. въпрос. Защото Екофис а, е, изчислява, че а, ние а, сме. А, Има ли е, през 2013 година, заради наличието на системата, близо 500 милиона евро е, косвени разкози, разходи? Основната причина за изместването не е системата за търговия с емисии, а свръхкапацитетът в глобален мащаб, нелоялната търговска практика, е, високата цена на енергията, високите разходи в Европейския съюз, а участието на системата за търговия с емисии е, е че е, тя може да помогне за това да се пренасочат инвестиции на европейски предприятия от Европа към други части на света, което е много отрицателно. Естествено, е, в е, някакъв момент е, се стигна е, до намаляване на производството заради економическата криза и естествено така пък се повишава цената на продукта. Не е ли това ненормално? Не съм сигурен дали съм отговорил на всички въпроси. Ако не съм успял, може би ще имам и повторна възможност. За съжаление, комисарят си тръгна във връзка с сегашния пилотен проект и цена от 70 евроцента, трябва да кажа, че китайския стоманодобив е субсидиран и то тежко субсидиран. Близо петкратни е, с стойностите на субсидията в сравнение с нашите цени, как можем да се конкурираме? Пак ще кажа, е, това положение не се нуждае, не се дължи само на системата за търговия с емисии. Нуждаем се от е, глобален подход, от по-холистичен подход, за да можем да решим подобни проблеми. The, the uh, there are a few questions about, a, uh, uh about the cross-sector correction factor and a tiered approach, uh, starting with Mr. Lisa.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 със сигурност трябва да се смекчи негативното въздействие, ако този диференциран подход се приеме. Дали има възможност за нас, ако се приеме този диференциран многостепенен подход? A question uh, Ms. Goodland uh, asked in the first session, actually, you know,